отговорност за спазване на европейското право. Тази част от правото, която е свързана с участието в шенгенското пространство. Румъния и България, поради географското си положение, са от особено значение, защото те защитават външни граници на Европейския съюз. Двете страни преминаха през много сериозен преглед и оценка на а, технически и организационния капацитет а, в това отношение, в това число и а, разполагаемите човешки ресурси за постигане на тези цели, за а, изпълнение на изискванията. Бе установено, че двете страни изпълняват критериите, за да се заемат с тази задача охраняване на външните граници и са а, а, не по-малко подготвени, отколкото другите страни в шенгенското пространство. Бе обещано присъединяване към Шенген на двете страни в момента, в който те се присъединиха към европейското семейство. Тъй, че а, няма нещо особено в случая на а, България и Румъния. Става въпрос за ангажимент, обещание от една страна и после изпълнение на ангажименти. Обещанието бе дадено в деня, в който а, държавите а, България и Румъния станаха част от европейското а, семейство. И така, 22 септември не е далечна дата. Що се отнася до изпълнението на това обещание, което бе дадено на двете страни. Всички високо ценим правото на движение в, рам, в рамките на шенгенското пространство, пространство без граници. Това е една ценност, много важна ценност на европейското общество. Това е една ценност, която не бива да се подрива просто така. Смятаме, че единствено особено сериозни заплахи, като например тероризъм, могат да намалят нивото на доверие. Въпроси свързани с вътрешната сигурност. Само те могат да доведат до ограничаване на тази ценност. Тъй, че е, според мен, след като нашите експерти са потвърдили, че и двете страни са подготвени, няма причина съвета по ПВР да отлага окончателното решение за присъединяването на двете страни към шенгенското пространство. На следващото заседание на съвети, съвета е 22 септември. Аз гледам оптимистично към тази дата. Надявам се, че ще е, успеем тогава да приветстваме двете страни като е, нови членове на шенгенското пространство. Благодаря много. Последен въпрос, тъй като трябва да продължим работата си нататък. Заповядайте. Благодаря. Още един въпрос към министър Милер. Пишава господин министър, дали бихте дали подробности за естеството и обхвата на компромиса, който вашето председателство се опитва да намери, за да стане възможно решението за приемане на България и Румъния в Шенген? И гарантирате ли, че този компромис няма да постави двете страни в позиции различни от тези на сегашните страни членки, т.е. че те ще бъдат абсолютно равнопоставени? Благодаря ви. Zacznę od drugiej części pytania. Нека да започна с втората част на въпроса държавите членки, които са част от шенгенското пространство, не разполагат с различни статути. Всяка една държава в Шенген разполага с едно и също доверие от страна на другите членки и нейните граждани имат същия статут като този на гражданите на другите така че няма как да има различен статут. Оттам нататък попитахте за подробности по отношение на компромиса. Един компромис обикновено е резултат от дълги, подробни преговори, които се предполага да доведат до резултат, задоволяващ всички страни, които гледат на въпроса от различни гледни точки. На този етап няма как да ви представя подробности за преговорите, тъй като те все още не са приключили. Няма как да ви кажа по какво работят страните, които се опитват да постигнат компромис. Но с удоволствие мога да ви кажа, че няма нито една държава членка на Европейския съюз, която да е отказала да преговаря с председателството по отношение на този компромис преговорите текат в момента. И смятам, че можем да сме оптимисти, тъй като всички държави членки са готови да преговарят по компромиса, който би трябвало да даде възможност и на двете страни да се присъединят към шенгенското пространство. Председателят, благодаря много за участието ви. Давам думата на госпожа Мария Недалчева, която ще постави начало на изслушването. Заповядайте. Merci beaucoup, monsieur Marinescu. Alors, tout d'abord, monsieur le ministre, monsieur Tsvetanov, monsieur monsieur Miller. Благодаря, господин Маринеско. Скъпи колеги, скъпи участници, много се радвам, че мога днес да ви приема на изслушването, организирано от Европейската народна партия на темата миграционната политика на Европейският съюз и разширяването на Шенгенската зона. Много съм доволна, че тази среща се провежда тук в Европейският парламент. Както знаете, след влизането в сила на Лисабонския договор, вече тези решения се взимат съвместно. Парламентът е на равна нога с страните членки. И днес тук на тази трибуна имаме представители на две институции. От една страна съвета, от друга страна е Европейският парламент. Тук е и представител на полското председателство. И това е нещо много положително. Онези, от които зависи а, този въпрос, са тук. Тук е и представител на полското председателство, което е гаранция, че графика, който сме предначертали, ще бъде изпълнен. Колкото а, до темата, която сме се събрали а, да обсъдим както знаете, нашата дискусия ще бъде разделена на две. знаете колко важно е влизането в шенгенското пространство за България и Румъния. Това ще бъде една нова отворена врата за техните граждани. След влизането в Европейския съюз, влизането в Шенген е най-важният следващ етап. Това е нещо конкретно, нещо, което говори на хората, нещо, което те чувстват и разбират. Знаем, че понякога европейските институции изглеждат е, абстрактни и далечни, когато говорим за свобода на движението и така нататък. Но в случая става дума за нещо, което конкретно, съвсем осезаемо ще влияе върху е, живота на хората. По този начин ще се изближим повече, ще се приближим повече до европейското единство, нещо, което искаха бащите основатели на Европейския съюз. Струва си да запомним на всички ключовата роля на политиката на иммиграция. Знаем ограниченията на европейската политика в това отношение. Така че Шенген и политиката в областта на миграцията са тясно свързани. Едното не може без другото. И обратно. Може да се каже, че целта на нашето а, изслушване днес да се уверим, че старите и нови страни членки са готови да посрещат това предизвикателство. Да, бъдем, да бъдат пълноценни, пълноправни членки на шенгенското пространство и също така да противостоят на евентуален миграционен натиск. Разбира се, трябва да знаем какви са очакванията за е, иммиграцията в Европа. Не можем да не споменем положението в Северна Африка и в Близкият изток. Не можем също така да не отчетем демографските промени. Не трябва да забравяме положението в Гърция. Отношенията ни с Турция са също много важни. Също така трябва да сме готови да отговорим на очакванията на нашите граждани те да не бъдат разочаровани. И в това отношение а, страховете не трябва да бъдат подхранвани. Накрая ще отворя една малка скоба. Економическата криза, която преживяваме, се трансформира в криза на доверието. Изправени сме през една дилема. Да изберем или ограничителният подход, като ограничим свободата на движение в Европа, или да продължим с пълното изпълняване на предначертанията на Шенген. А, тук затварям скобата. И без да се бавя повече, искам да дам думата на моя колега Карлос Коело, който е експерт по тези въпроси а, и е член на Европейският парламент. Депутат е тук. Карлос, очаквам ти да бъдеш нашият господин Шенген да ни кажеш е, за работата, която си свършил в името и в полза на всички ни. Накрая добре дошли на всички. Е, надявам се, че дискусиите тук ще бъдат е, полезни, ще ни обогатят, ще ни помогнат да, да вървим напред. А сега давам думата на Карлос Коело. Благодаря. Ще започна като кажа добре дошли на тримата министри. Искам да поздравя а, а, заместник министър-председателят на България и министърът на вътрешните работи на а, Румъния. Да им благодаря за това, че те са помогнали техните страни да бъдат готови за влизането си в Шенген. Искам да кажа и нещо на господин Милер. С него съм се срещнал, срещал няколко месеца преди да началото на полското председат, ротационно председателство. През 1994 година за първ път дойдох в Европейският парламент. И трябва да кажа, че за първ път виждаме ново ротационно председателство да се подготвя толкова отрано за а, задачата си през тези 6 месеца. Ще се спра на 4 а, въпроса. Успехът на е, Шенген, по-доброто управление на Шенген и Европа на гражданите. Накратко. Първо, Шенген е един успех. Това трябва да е ясно от самото начало. Има някои, които биха искали Европа да беше останала само един общ пазар. Но има други, и аз съм един от тях, които искат Европа да бъде не само Европа на свободно движение на капитали и услуги, но също така свободно движение на своите граждани. Затова създадахме а, зона на свобода, сигурност и правосъдие. Създадахме Шенгенската зона. Затова искаме а, а, да укрепим а, възможностите на страните членки. Затова искаме а, истинско гражданство на Европейския съюз, а правата на гражданите да бъдат най-главното за нашия съюз. Това е причината поради която се опитваме да премахнем последните пречки пред свободното движение на хора. Това е причината, поради която а, ние искаме да укрепим повече сигурността на европейските граници. Искаме да доближим Европейския съюз до неговите граждани. Замисълът а, а, се роди а, през 80-90-те години на миналия век – това е едно от най, един от най-осезаемите резултати на граждани, за гражданите на Европейския съюз. Участващите страни и техните граждани могат да се възползват от липсата на граничен контрол и свободата на движение в шенгенското пространство. Второ, как да запазим Шенген? През последните години постепенното разширяване на Шенген разшири границите му и ги измести към периферията на Европа. В момента тези са, това са 42 2000 км външни граници и 7700 сухоземна граница с, за 25 страни и 400 милиона граждани. Всичко това прави е, е, граничният контрол е, от ключово значение. Необходим е контрол върху тези граници. Необходимо е пълно доверие между целите членки на Шенген, за да могат и цяло да прилагат предвидените мерки. Сигурността на Шенгенската зона зависи от ефективността, с който действа всяка страна членка от това как тя провежда граничния контрол на своите външни граници. Зависи също така и от скоростта и ефективността, с която се обменя информацията чрез Шенгенската информационна система. Всяка слабост в някои от тези елементи ще представлява риск за сигурността на Европейския съюз и ефективността на Шенгенската, Шенгенското пространство. От началото на годината наблюдаваме голямо движение на иммигранти от няколко африкански страни, както вече беше споменато тук. Тези събития направиха, подложиха на натиск системите за приемане и граничен контрол на няколко европейски страни. Някои европейски страни поискаха отново да въведат граничен контрол, и за да могат да контролират притока на наплива на иммигранти. Разбира се, този наплив е свързан с рискове. И когато разширяваме шенгенското пространство, трябва да мислим как най-добре да защитиме външните граници на Европейския съюз. Не можем да приемем обаче каквито е да било опити за да се ограничи, да се ограничи движението на хора. Това е един от символите на Европа. Особено когато става дума за а, а, натиск, на, на който сме подложени. Комисар Малстром категорично каза, ние сме против всякакви простенчески решения. Нужна ни е повече, не по-малко Европа, заяви тя. Европейският съюз се нуждаят от обща политика за иммиграция и предоставяне на обежище. Ще имаме подобна система, очакваме я през 2012 година. Необходима ни е и повече солидарност. Когато е, някоя страна е подложена на миграционен натиск, тя не трябва да бъде оставена да се справя с него сама. Не могат страните сами да се справят. Европейските страни трябва да работят заедно, да сътрудничат, като използват всички оперативни и финансови инструменти за тази цел. Трябва да се борим срещу тенденцията и миграцията, миграцията да бъде а, област, в която да работим по най-малкият общ знаменател. Страните трябва да сътрудничат. Ясно е, че е необходимо да се укрепи управлението на шенгенската система, всяка страна ефективно да контролира своята част от системата, своите външни граници, да се укрепва взаимното доверие, да се изгражда и усилва доверието в европейската система за управление на миграцията. Според мен, коректив, коректното, правилно, ефективно прилагане на изискванията на Шенген трябва да бъдат в основата на гарантирането на вътрешната сигурност и управлението на външните граници. Ето това е, е причината, поради която механизмите за оценка играят е, ключова роля, за да може да следим как страните членки прилагат общите стандарти. Нямам никакви, никакви съмнения. Не се съмнявам и най-малко в ефективността на този процес Разбира се, необходимо е да се направи и още, и повече. Новите механизми трябва да гарантират свободното движение на граници, но трябва да се гарантира също така да се противопоставяме на всякакъв опит за възстановяване на граничния контрол там, където вече той не съществува. Необходимо е обаче строг контрол на външните граници, за да може да гарантираме правилното прилагане на шенгенското законодателство – трябва да приемем подхода стъпка по стъпка. Първо да подобрим съществуващият механизъм на оценка. Второ, да следим и оценяваме ефективно направеното. Трето, да помагаме на страните членки да решават проблемите, пред които са изправени, да преодолеят слабостите си, да усилваме ролята на Frontex и накрая да прилагаме санкции там, където слабостите продължават и не са преодолени. Това е всичко в името на сигурността на шенгенското пространство. И накрая, последната ми точка е изграждане на Европа на гражданите, европейските граждани. Това е, е едно е, законно е, очакване, законна надежда на всички граждани на Европа. Всички трябва да имат еднакви права и еднакви задължения като европейски граждани. Всяко разширяване на шенгенското пространство, което се прави по искане на съответните страни членки, възоснова на тяхната готовност е свързано с оценка, чрез посещение за оценка на готовността на съответната страна, да, се види дали необходимите условия са изпълнени, дали критериите са изпълнени, дали се използва правилно Шенгенската информационна система, дали сухопътните морски въздушни граници са добре защитени и така нататък. Последният доклад, който от, от, от, съдържа тази оценка, в него се казва, дава зелената светлина, ако всичко е изпълнено. Решението разбира се, за премахване на граничния контрол се взима от съвета с единодушно решение на всички страни членки, които са членки на шенгенското пространство. Нека бъда пределно ясен. Доклада за техническа оценка показва, че България и Румъния са готови да бъдат прияти в Шенген. Европейският парламент с голямо мнозинство одобри тяхното приемане. В моят доклад беше заявено същото. Сега съветът трябва да вземе своето решение. Отлагането на решението ще бъде не само несправедливо, но ще ще заде чувство на, на разочарование, на отхвърляне в, в народите на тези страни. За да изградим Европа на европейските граждани, не може да обръщаме гръб на техните въжделения. за това трябва да продължим работа за нашият общ проект за европейска интеграция. Благодаря. Thank you very much, um, uh, Carlos, and uh, thank you also for all... Благодаря, Карлос. Благодаря за твоите усилия за решаване на този въпрос. И сега продължаваме с работата на първия панел от нашето изслушване укрепване на шенгенското пространство. Нека ви представя участниците. Господин Тран, е, Траян Игаш, е министър на вътрешните работи и администрацията на Румъния, господин Цветан Цветанов, заместник министър-председател и министър на вътрешните работи на Република България, господин Ержи Милер, министър на е, вътрешните работи и държавната администрация на, на Полша, и господин Стефано Мансервич, генерален директор на Генерална дирекция вътрешни работи в Европейската комисия. Давам първо думата на господин Мансервици. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, че организирахте това заседание в този важен момент. Бих искал да ви запозная и с това е докъде сме стигнали ние в комисията с работата по този въпрос. Господин Коелю много ясно начерта нещата, много ясно обясни а, какво е значението на шенгенската система и изобщо на свободата на движение в рамките на Европейския съюз. Той каза, че това не е а, какво, каква каква да е свобода. Това е, е една свобода, която е част от е, цялостната ни система от ценности. Така че сме напълно съгласни с това, което каза господин Коелю. През е, последния период мисля, че разискванията на функционирането на Шенген, способността на Шенген да реагира при кризи, а също и системата на управление на системата, бяха често на дневен ред. Става въпрос за една свобода, която не бива да съществува само като идеал, само като нещо написано на хартия. Трябва да се а, възприема на практика от всеки. Трябва да бъде част от една а, система, в която има сериозно доверие. Това е, е обекта на, е, на скорошните дебати. Така че е, основният въпрос, на който Европейската комисия се опитва да отговори от началото на май месец е доколко системата за управление на шенгенското пространство е адекватна. Мисля, че много е свършено по въпроса, като законодателство, като а, взаимно доверие, като а, познаване на системата. Но системата е слаба, в много отношения е слаба. Защо? Защото системата споделя, съчетава положителните аспекти, като например свободното движение. Това е нещо, което е безусловно добро. Хората се движат, хората си вярват. Но когато възникне проблем, изведнъж системата става някак безлична, така да се каже, а, а също и не е ефективна на действия. Тъй, значи, че когато възникне проблем а, за това общо благо, това общо достижение, което е основен а, стълб от нашия колективен живот, изведнъж а, решенията стават неясни. Е, това, според нас, е основната слабост на системата на управление на Шенген. И а, е, при разискванията сме посочвали това. Има риск да се компрометира цялата система, ако тази свобода не е подкрепена от един надежден механизъм за защита така че тя да не се разпадне, да не остане всеки за себе си. Та това е нашия анализ на управлението на а, шенгенското пространство. Много се върши, но има явни слабости. Така че се получава, че положителните черти се споделят от всички, но негативите не са част от споделена отговорност остават а, е, играчите сами за себе си да вземат решения. Поне едно общо становище, доколко едно решение е адекватно, а, е, би трябвало да бъде а, е, на лице. Защото ако всяка държава членка си взема собствени решения при проблеми, ще стане като едно отдяло от кръпки. Това, което е казвала комисията от май месец до сега, с това може би и е предвидило изходите от разискванията на съвета, е, че е важно да направим системата по-ефективна. Не просто да запазим статуквото. Затова в момента изготвяме едно послание, което да се основава на три стълба. Първия стълб е, е, са превентивните действия. Проблемите трябва да се откриват преди да са се превърнали в криза. Тъй, е, че първият стълб на нашето предложение, с което ще излезем в бъдеще, е, е преразглеждане на механизма за оценка на Шенген, така щото този механизъм да се превърне в реална оценка, в реално наблюдение и в реални действия. Защото съществуващия механизъм за оценка на Шенген е една много лека и безлична и неефективна процедура на партньорска оценка. Отиват хората в една страна, разглеждат е, трудностите, но няма политически орган, който да взема решение, който да излиза с е, предложение за решение. Става въпрос е, за посещение на наблюдатели, които излизат с оценка. А когато един проблем а, нараства до застрашителни размери, а, нищо не се случва. И че това е една система на оценка, която е изцяло статична и това е един от проблемите. Та предложението ни ще бъде а, това да се преобразува в една система на реална оценка и наблюдение. Да има официални проверки във всяка държава членка, да се проверява как се изпълнява законодателството, но не само в правен план, но също и по отношение на административен капацитет, по отношение на отговорността, която се изпълнява от а, е, а, е, държавата членка по отношение на охраняването на част от външните граници, например. Така че трябва да провеждаме такива мисии за оценка, да наблюдаваме страните и да излизаме с предложения, а не просто някакви е, мъгливи препоръки. И а, на базата на тези предложения да предприемаме действия, да вземаме решение за действия, за да не позволяваме на слабите звена да се превръщат в а, кризи. Естествено, това ще предполага а, впрягане на повече финансови усилия, технически капацитет от страна на а, държавите членки, на съответните агенции за обежището, например. Тъй, че а, ние не се опитваме да наказваме, опитваме се да помагаме на механизма. И ако в края на този процес останат сериозни проблеми, съответната държава членка се окаже, че е изцяло неспособна или не склонна, което е по-вероятно да предприеме мерки, тогава трябва да има а, а, временен механизъм за въвеждане на граничен контрол по отношение на тази държава членка. Само, че това не е санкция, това е крайна мярка защото това, което предлагаме е процесът да започва с един превентивен механизъм. То това е първия стълб. Там комисията стои по средата на а, структурата. Защото са необходими политически институции, които естествено могат да бъдат обект на контрол от страна на Европейския парламент, но трябва да има отговорни а, институции. Тоест, комисията ще бъде е, отговорната институция за организацията на миси, мисиите за оценка, естествено с техническата подкрепа на държавите членки и а, органа, който след това ще взема решение за действия. Втория стълб. Въпросът как да се оценява риска за националната сигурност, европейската сигурност, обществения ред. И така, рискове за националната сигурност, европейската сигурност и обществения ред, които да доведат до временно въвеждане на граничен контрол по места – на базата на нашия опит можем да кажем, че една колективна система, колективен, колективна реакция не е приложима. Трябва да има една система, която да бъде годна както за предвидими, така и за непредвидими обстоятелства. И на базата на тази система комисията ще решава дали а, да се въвежда граничен контрол по отношение на дадена държава членка. Или а, проблемите да се решават на базата на диалог. Естествено, а, принципа на пропорционалност трябва да се е, зачита. И това ще става тогава, когато има огромни рискове за националната европейската или европейската сигурност, или за обществения ред. Това, се, това е процес, основан на комитологията, на базата на прозрачни критерии, защото това са решения, които трябва да се вземат колективно. Трябва да прекратим а, с а, поддържането на тази идея, че всеки си върши а, работата сам. Могат да възникнат е, извънредни ситуации, естествено, в които държава членка също да може да е, реши да въведе временни е, мерки за граничен контрол, но това е тогава, когато има сериозни заплахи за обществения ред или за националната сигурност. Но трябва да ограничим тези възможности при извънредни положения държава членка може по свое осмотрение да въведе такива мерки, без да се допита до комисията, но ако в рамките на определен период става въпрос за дни, не за месеци, не се разреши този проблем, решението за продължаването на тази мярка трябва да се взема от комисията чрез обичайната процедура на комитологията по един общностен начин. И така, това е втория стълб от нашето, а, а, нашето предложение. Това е а, един стълб, който се основава на идеята за а, общността, защото ние сме общност. Третия стълб е създаването на система за управление, което да дава възможност на парламента и на съвета, възоснова на доклада, който ще се изготвя в комисията два пъти годишно, да провеждат политически разисквания по отношение на Шенген. За сега, колкото и да е странно, не се водят такива разисквания. Няма форум, където се разглежда случващото се в шенгенската система. Тъй, че предлагаме два пъти годишно комисията да излиза с доклад за състоянието на шенгенското пространство, отправен до парламента и до съвета, за да се провеждат политически разисквания. Това са нашите идеи, които съвсем скоро ще се превърнат в конкретно предложение и както Можете да си представите, идеите ни са а, съвсем простички. Споделени а, ценности, споделени ползи а, предполагат и споделени отговорност, отговорности. И накрая бих искал да кажа, че ако сега имаше а, такава система, ако тя съществуваше, този дебат за разширяването на шенгенското пространство сигурно щеше да се води друго яче, като се има предвид наистина колективно споделената отговорност, ситуацията по външните граници. И също щеше да това да е от полза и за държавите членки, които сега се присъединяват. И може би е, дебатите ще да бъдат малко по-балансирани и малко по-прости, защото говорим за много сложни въпроси в момента. Е, това е в общи линии идеята ни за управлението на шенгенската система. Това са основните предизвикателства, които ние откриваме и а, това е подхода към отговорността, към споделената отговорност, а, който смятаме да предложим. Благодаря ви. Благодаря ви, господин генерален директор. Сега давам думата на министър Игаш. Благодаря много, уважаеми колеги. Нека първо да поздравя всички присъстващи на днешното изслушване и да благодаря на групата на НП за инициативата да се организира днешното събитие. Темата, която обсъждаме днес е изключително актуална и тя е важна част от работата ни през последните месеци. Съгласна съм с казаното от господин Марсервиси, господин Цвента, Цветанов за укрепването на шенгенското пространство. Действително, тези цели трябва да са наш приоритет за идущите месеци. Да създадем едно пространство с отворени вътрешни граници. Преди 26 години това изглеждаше нещо невероятно. Това е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Свободата на движение, на която могат да се радват милиони граждани ежедневно, бе съпътствана от специални мерки за борба и предотвратяване на организираната престъпност. Премахването на граничния контрол – по вътрешните граници на държавите членки доведе до засилване на контрола на външните граници. Всяка държава, която защитава външна граница на Европейския съюз, го прави не само за своите граждани, но и за интереса на цялото шенгенско пространство, на цялото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Последните събития в Средиземно море показват, че съвместните действия и споделената отговорност между държавите членки са от решаващо значение и те са по-необходими днес, отколкото всякога до сега. Затова трябва да се признава и да се положението на страните, подложени на силен миграционен натиск. И към тях трябва да се проявява солидарност. Също времено е много важно настоящите правила, управляващи шенгенското пространство, да се прилагат и новите елементи, които засилват шенгенската общност, са добре дошли. Като представител на държава, която се готви да се присъедини към шенгенското пространство, мога да кажа, че Румъния винаги е ценяла високо правилата на шенгенското пространство и се е ангажирала с тяхното въвеждане, с постигане на максимална ефективност и въвеждане на всички нови правила, които биха могли да доведат до оптимално функциониране на контрола по границите. Защото в крайна сметка всички имаме обща цел, а именно укрепването на шенгенското пространство и постигане на взаимно доверие между държавите членки. За тази цел е необходимо да се дадат съответните гаранции за спазване на шенгенските стандарти и за капацитет за последователно и добро управление на външните граници. Въвеждането е, на граничен контрол там, където границата вече е била отворена, трябва да се разглежда като крайна мярка, когато всички останали мерки са се провалили. Така че прилагането на подобни мерки трябва да е силно ограничено. Трябва да се намери едно последователно тълкуване на шенгенските правила в духа на солидарността, взаимното доверие и най-вече в духа на зачитането на основните права на европейските граждани. Говоря по тези въпроси като министър, занимаващ се с координацията на присъединяването на Румъния към шенгенското пространство. Преминахме през процеса на оценка, изпълнили сме всички изисквания по шенгенското право и много добре познаваме всички правила, които въжат в пространството, наречено пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Румъния е готова да осигури защитата на външните граници на Европейския съюз. Ние вече мислим като шенгенска държава. Вече сме показали своята отговорност към всички останали европейски държави. И чрез своите действия ние допринасяме за европейската солидарност. Вече участваме в почти всички операции на Frontex на външните граници на Европейския съюз. и винаги сме реагирали изключително бързо и професионално на всяко искане за помощ. Независимо от това дали а, той идва от Гърция или от средиземноморските страни. Уважаеми дами и господа, необходими са ни и по-ефективни мерки за миграцията и обежището. Миграционният натиск, оказан върху някои държави членки, повдига важни въпроси и за това как може Европа да реагира на тази ситуация. Съществуващите правила обаче доказаха своята ефективност и Европа реагира по един ефективен начин. Смятам обаче, че може реакцията на Европа да се подобри още. Говоря не само за миграционната политика, а за политиката за визите, за една ефективна политика за граничен контрол и ефективна политика за реадмисия, връщане и реинтеграция. Много се радваме, че Европейския съвет от 24 юни обърна сериозно внимание на тези въпроси и смятаме, че е необходимо да продължим да работим по развитието на една силна обща политика в областта на миграцията, която да може да откликне на настоящите предизвикателства и да, е, да ни помогне да разрешим натиска, свързан с случващото се на юг от Средиземноморието. За това е, ни е необходима обща система за бежище, е, която да влезе в сила през 2012 година, е, специална система за регистрация на влизането и излизането в Европейския съюз и да започнем диалог за миграцията, мобилността и сигурността с държавите от Средиземноморието. Както виждаме, промените, които преживяват страните съседки влияят не само на тяхната съдба, но и на сигурността на европейския континент. Протестите в съседни страни могат да доведат до кризи на сигурността и трябва да сме готови да реагираме адекватно контекста на процеса на интеграцията си към шенгенското пространство, Румъния обръща сериозно внимание на управлението на миграционните потоци. Ще научите повече по този въпрос от директора на, нашето, на нашия отдел за интеграция към шенгенското пространство. Смятам, също така, че диалога с трети страни и установяването на добри отношения с тях сами по себе си са мерки, които а, може да не предотвратяват кризи, но могат да ни помогнат по-адекватно да управляваме след кризисните ситуации. Благодаря, господин министр Цветанов. Имате думата. Първо искам да благодаря на техническия екип, че успя да отстрани повредата, която имаше. И искам да кажа, че ако такава повреда беше констатирана по време на мисиите, на проверките, които бяха осъществявани по Шенген, надали щяхме да получим положителен резултат. Е, ще се постарая нагледно да покажа какъв е пътя, който извървя България, за да може днес да сме пред прага за влизането в шенгенското пространство геостратегическото място на страната ни на Балканския път и външна граница на Европейския съюз Извинявам се, че отново проблем има с техниката. Но макар и частично ще се постара да обясня всичко, което е свързано с извървения път от България за влизането в Шенген. Външната граница на България е 2368 км, като 1225 от нея е външна граница на Европейския съюз най-дискутираната тема, това е българо-турската граница, която е 271 км. И това са акцентите, които бяха и в мисиите за проверките, които бяха извършени в България. Разбира се, че когато станах министър на вътрешните работи 2009 година, изключително важно беше да се направи цялостен преглед на извървяният път от 2007 година до 2009 година. Да изведем позицията на правителството като водеща роля да има политическото ръководство в Министерство на вътрешни работи и да минем малко над експертното ниво, което взимаше решенията и имаше определено забавяне в покриването на критериите на Шенген и освояването на средствата от Европейската комисия. Това, което беше направено в началото е <clears throat> да започнем действително да се стремим да оборудваме и да постигнем критериите за влизане в шенгенското пространство. Бяха необходими много усилия, за да могат да бъдат спазени всички процедури, за да бъдат освоени средствата, отпуснати от Европейската комисия – за модернизирането на външната граница на Европейския съюз. Разбира се, че бяха закупени техника, която отговаряше на най-високите технологични изисквания за контрол на външната граница на Европейския съюз. Това, което беше констатирано от анализа, който беше направен, че от декларирането на страната ни за влизане в Шенген 2007 година трябваше да бъдат освоени 130 милиона евро, които бяха отпуснати от Европейската комисия, за да може България да покрие тези критерии и да подпомогне и съфинансирането, което се извършваше от националният бюджет. 2007 година до 2009 година август месец бяха освоени само 26% от парите, които бяха отпуснати от Европейската комисия. Срока за освояването на тези средства и изключването на договорите беше 31 декември 2009 година. Тук искам да благодаря на Европейската комисия за разбирането за България и за Румъния и продължаване на срока за подписване на тези договори и освояване на тези средства до март месец 2010 година. Това даде възможност България да освои 100% от отпуснатите средства от Европейската комисия. И разбира се, когато говорим за освояване на средства от Европейския съюз, ние търсихме и допълнителна гаранция за процедурите, които извършваше българското правителство, а това можеше да бъде осъществено с партньорство с неправителствения сектор. Затова подписахме меморандум за партньорство и мониторинг, който да бъде извършен от отворено общество – и смятам, че това, което успяха те да направят и докладите, които бяха да, презентирани за напредъка и освояването на средствата от Европейската комисия, бяха 100% гарантирани и това, което беше дадено, имаше пълна прозрачност по начина, по който българското правителство освояваше средствата. Извинявам се много, но действително, ако това се случише на проверките, мисля, че България надали щеше днес да говори за влизане в Шенген. Това, което е изключително важно от всички процедури, които направи българското правителство и това, което беше с влизането и възможността да работим с Шенгенската информационна система – ние направихме всичко възможно от 5 ноември 2010 година България да бъде част от Шенгенската информационна система. Това, което беше изключително важно и това, което се вижда от частичното представяне в момента, поради невъзможност, поради технически проблеми, е, че съгласно Шенгенската информационна система, мога да кажа, че България вече изпълнява ангажимента си към Шенген. Защото само за периода от ноември 2010 до настоящия момент има задържани 296 лица, издирвани по Шенгенската информационна система. Има 865 моторни превозни средства, които съгласно член 100 са установени и задържани и вече са предадени на съответните страни заявителки на тази информация. Това, което е изключително важно и това, което трябва да се има в предвид, че ако България днес, заедно с Румъния, беше в Шенген, ние щяхме да сме изпълнили ангажимента си и съгласно член 96 от Шенгенската информационна система от конвенцията. А това е, че към настояще ние сме локализирали и сме информирали страните заявителки на Шенгенската информационна система, на 6810 лица, които са нежелани в шенгенското пространство. Което означава, че ако България и Румъния бяха в Шенген, тези лица нямаше да бъдат на територията на Европейския съюз и по-специално нямаше да бъдат в шенгенското пространство, ако България беше в Шенген. Само като съпоставка мога да кажа, че за 2010 година нелегално преминатите миграционни потоци в страната и задържаните лица, които са влезли в страната, са не повече от 1600. Направете сами равносметката от това, което е като миграционен натиск и това, което е като позиция и изпълнение на ангажимента ни съгласно член 96. Това, което е изключително важно, че оборудването на всичките гранично-пропускателни пунктове, морска граница, зелена граница, са оборудвани с най-новите технически възможности, които предоставят съответните страни, производители на подобна техника. И това даде възможност днес да говорим, че българската външна граница на Европейския съюз е с най-модерната техника, която може да локализира, да контролира и естествено да се взимат съответните правилни решения за недопускане и ограничаване на миграционния поток и контрол на външната граница. Това, което е изключително важно, е, че всички гранични пунктове и всички места, които се извършва контрол на зелена граница, са оборудвани с тетра системата, която има възможност да работи с съответните полицейски управления в близост до граничните пунктове. Това дава възможност за надежна връзка и постоянен обмен на един канал, което е изискване и за влизането ни в Шенген. Това, което е изключително важно и това, което българското правителство се съобрази с констатациите от проверката декември месец 2010 година че позиционирането на хеликоптерите за наблюдение на външната граница трябваше да бъде намерено ново място за дислоциране на хеликоптерите, които трябва да извършват наблюдение на българо-турската и морската граница. Затова и действията, които предприехме и това, което вече е факт, тези хеликоптери, които правят видеонаблюдението на външната граница, българо-турската, са позиционирани на базата ни в Безмер, което е само на 10-15 минути от българо-турската граница. Това, което също бих искал да спомена е, че България вече пусна в експлоатация интегрираната морска система, която е за контрол на морската ни граница. И мога да кажа, че с посещението, което беше направено от докладчика по Шенген, господин Коелю, имаше възможност лично да се увери с възможностите и това, което може да бъде осъществявано като контрол на морската граница в дълбочина на 40 мили от територията на страната и бреговата ивица. Също така беше изградена радиолинейната система, която изгражда мрежата за връзка на стационарните постове които са позиционирани с съответните локални, регионални координационни системи, за да могат действително да работят в синхрон и да може да се осъществява необходимият контрол. Това, което е изключително важно, от разработената система за контрол имаме три зони. Първата зона е от 0 до 2 км, от 2 до 10 км и от 10 до 30 км. Като на всички тези места, особено от първата зона, има позиционирани стационарни станции, мобилни станции, които могат да подават информация към последващите зони, за да могат действително да се пренасочват силите и средствата при необходимост, когато имаме установяване на нелегално преминаване на границата. Също така говорим за техническото наблюдение в високорисковите зони. Това, което в момента българското правителство прави е да изгражда надграждащи системи за сигурност и една от тях е в момента изграждащата се интеграционна система, която е на сухопътната граница от участък 50 км в концентрацията, където винаги е имало констатация за подобен миграционен поток. Това, което в момента е започнато като процедура от Министерство на вътрешните работи, е за последваща процедура за още 100 км от общо 271 километровата граница на българо-турската граница. По време на всички тези дебати, които бяха дискутирани в публичното пространство и дебата, който беше и в Европейския парламент и това, което се води като коментар и дебат в съвета на министрите, България отвори възможността да бъдат направени посещения както на политическо, така също и на експертно ниво, извън това, което е задължение на мисиите за докладите, които бяха подготвени за готовността на страната. Имахме възможност в България да присъстват депутати от Бундестага, имахме възможност да присъстват политици и външния министр на Холандия, Имахме възможност и господин Коелю лично да посети както капитан Андреево, българо-турската граница, така също да посети и регионалният център на интегрираната морска система. Това даде възможност за допълнително възможност политиците, експертите да се запознаят с това, което е постигнала България и това, което в момента ние имаме като готовност да отговорим на изискванията и заложените критерии е, в Шенген. Разбира се, че много е важно какво се случва с влизането на България в шенгенското пространство. Това, което е като политика в последните две години и това, което предстои да бъде направено, е изграждането на контактните центрове на митнически и граничен контрол, с което може да се обменя информация в реално време при възникване на определени казуси. Бяха изградени такива центрове българо-гръцката граница, българо-румънската. В момента сме в процедура за изграждането на тристранен подобен център, който да бъде на капитан Андреево и да бъде изграден от българските, гръцките и турските представители на Министерството на вътрешните работи. Това, което също е изключително важно, че имаме изграден подобен контактен център и със Сърбия, което дава възможност в реално време при необходимост да се обменя информация и смятам, че това е една допълнителна възможност за това, което може да бъде изграждано като компенсаторни мерки за осигуряването на надежната външна граница на Европейския съюз. Също така мога да кажа за двустранните и тристранни споразумения, които се подписват между съответните държави от е, съседните на България и тук искам да подчертая, че с Румъния ние вече работим реално с последващите компенсаторни мерки, които са необходими след влизането ни в шенгенското пространство. Днес България и Румъния работят съвместни екипи, които са на българо-румънската граница и това са екипи, които дават възможност винаги да имаме по завишаване на необходимия контрол и дори предприехме действия за осигуряване сигурността на румънските туристи по българските туристически курорти с полицейското присъствие на съвместните екипи между България и Румъния. Смятам, че това е една изключително добра допълнителна компенсаторна мярка, която може да бъде реализирана и в последващ етап. И също така работим с гръцките ни колеги за налагането на този модел, който го приложихме зимата за зимните курорти в България, заедно с гръцките туристи. Това, което е, също е изключително важно, че сътрудничеството с Гърция се надявам, че ще бъде на още по-високо ниво, защото в момента това, което ние предприемаме като действия след влизането на страната ни в шенгенското пространство е всички тези гранични полицаи, и техниката, която е на българо-румънската граница, да бъде позиционирана и концентрирана в тези най-неврологични точки, а това е българо-турската граница. Що се касае до българо-гръцката граница, ние в стратегията, която е разработена, ще запазим механизма за човешки ресурс и технически е, е, така, и техниката, която ще бъде на разположение, за да може все пак да се съобразим с това, което имаме днес като проблем относно миграционния поток, който би могъл да дойде както от Турция, така също и от Гърция при едно влизане в шенгенското пространство. Смятам, че това се оценява достатъчно добре и това е много добре разписано в стратегията за развитието на гранична полиция след присъединяването на страната ни в шенгенското пространство. Очакваният миграционен натиск това са притесненията и това са дискусиите, които се водят и това, което каза и председателстващия от Полша, от Полша министър Милър, за това, което всъщност трябва да се намери като компромис за влизането на България и Румъния в шенгенското пространство. Все пак трябва да имаме в предвид, че днес реалностите за влизането на една нова членка на Европейския съюз в шенгенското пространство са доста по-различни като условия, от това, което беше в минал период от време. Надали някой си даваше равносметка от това, което се случи в Северна Африка. Усиленият, засиленият миграционен натиск, който беше упражнен спрямо Италия, от Турция спрямо Гърция и това, което в момента смятам, че е най-важното и трябва да се търси решаване на този проблем, е колкото е възможно по-бързото подписване на ретнисионния договор между Република Турция и Европейската комисия. Надявам се, че това също ще даде отговор на много от поставените и дискутирани въпроси, които в момента се дискутират в публичното пространство и разбира се притесненията, които има в Европейския съюз. Също така е много важно да се знае какво е състоянието и какво е съотношението към настоящия момент, съпоставимо с минал период от време на миграционният поток към България и трябва да ви кажа, че от констатацията, която имаме към настоящия момент, ние нямаме предпоставки за да говорим за засилване и нещо по-нестандартно от десегашните тенденции, които има в страната ни от миграционния натиск, който се осъществява от Република Турция. Разбира се, че тук трябва да отчетем кои са рисковите държави и кои са гражданите от трети страни, които участват и са приложени в Много се извинявам за недоразумението, но ще постара за другия път да вземем експерти и специалисти от България, за да можем действително да се представим на ниво. Това, което е изключително важно и това, което трябва да е е ясно, миграционният натиск, който е осъществяван към България през последните години, това са предимно от граждани на държавите Ирак, Турция, Палестина, Афганистан, Сирия. Това, което в момента правим като възможност е да връщаме тези лица, но тук знаете какъв е проблема с Турция към настоящия момент и точно пак повтарям, трябва да говорим за подписването на ретмисионния договор, който трябва да бъде основно водещо като политика на Европейската комисия в предстоящите месеци. Разбира се, че когато говорим за а, миграционния натиск, няма как да не говорим и за стратегия, която трябва да има всяка една страна в шенгенското пространство. Затова България от началото на 2010 година започна изработването на национална стратегия за миграцията, убежището и интеграцията 2011-2020. И тук искам специално да благодаря на Международния център за развитие на миграционна политика от Виена, господин Видерман, мисля, че беше тук и днес го видях, че да, тук е, за което много помогнаха, за да можем действително да изработим една изключително прецизна, актуална и конструктивна миграционна национална стратегия, която дава възможност, разбира се, на страната ни да изглежда много по-адекватно след влизането в шенгенското пространство. Разбира се, водещо остава както към настоящия момент, така и за бъдещ период работата ни с Frontex. Тук искам да споделя, че когато миналата година имаше проблем в Гърция и когато Фронтекс се обърна за солидарност на страните от е, Европейския съюз, България беше една от страните, която даде необходимата техника, високо квалифицираните служители, които можеха да работят с термовизионните системи и мобилните станции, за да могат действително да допринесат за гарантиране на външната граница и да участват солидарно към решаването на един проблем, а не да се дистанцираме от подобни проблеми. Тук искам да споделя, че и в момента с Frontex работи, е, работим заедно по съвместната операция по Сейдон, която стартира от април и тя трябва да приключи до октомври месец. И смятам, че от е, тези посещения, които бяха осъществени както от политици, така също и от експерти, имаха възможност на място да разговарят точно с необходимите служители от Фронтекс, за да видят действително какво е постигнала България и какво сме направили към настоящия момент. Надявам се, че с частичното виждане на презентацията, но независище от мен като причини, се постарах да направя представяне на страната ни и пътя, който извървя, за да можем днес действително с помощта на Европейската народна партия, с Европейската комисия, с министъра на Полша, с министъра на Румъния, действително да говорим за реалностите и за изпълнението на двете държави, България и Румъния, за покриване на критериите и изискванията за присъединяване в шенгенското пространство. Тук искам да благодаря и на депутатите от Европейския парламент, и от а, социалистическото семейство, защото виждам тук и евродепутата от БСП госпожа а, Йотова. Надявам се, че с консенсуса и с пълното мнозинство на Европейския парламент видяхте, че България действително е покрила критериите и смятам, че това беше много ясно изразено в доклада на господин Коелю, който беше представен на изслушването в Европейския парламент. От днес нататък и може би от решението, което ще бъде взето на 22 септември, ние сме в ръцете на политиците и по-специално на министрите на вътрешните работи и се надявам, че всеки един ще отчете заслуженото за това, което направиха България и Румъния, положените усилия и политическата воля за изпълнение на този ангажимент, който означава покриване критериите, защото компромис със сигурността компромис с външната граница. Няма страна членка в шенгенското пространство, която да си мисли, че би могла да направи подобен компромис. Уверявам ви, че българското правителство, а и разговорите, които съм водил и с министър Игаш, това е ангажимент и отговорност за България и Румъния след влизането ни в шенгенското пространство и се надявам, че това няма да бъде отчетена като някаква привилегия, а като допълнителен ангажимент на всяка една страна, която се стреми да влезе и да бъде част от шенгенското пространство. Благодаря на всички и още веднъж се извинявам за техническата невъзможност да ви представя презентацията, която смятам, че беше много важно да бъде видяна в пълния вид, но се надявам, че с половината от екрана, който можем да го гледаме, пак добивате представа за това, което направихме и това, което полага както българското, така и румънското правителство. Благодаря ви. Thank you very much. много ви много ви благодаря, господин Цветанов, за вашата презентация и сега ставам думата на господин Милер. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати. След а, това, което чухме за готовността на двете страни за присъединяване към Шенген. Трябва да подчертаем още един път. Европа е континент на свободите. И без да, ако не взимаме това предвид, ще бъдем изправени пред кризисно положение когато става дума за контактите между хората, не трябва да забравяме, че свободата се развива и зрее постепенно. Така е и в шенгенското пространство. Разбира се, свободата е ценност, но тя трябва и да се пази. Днес говорим за разширяване на шенгенското пространство. Очакваме приемането на две нови страни членки. Говорим за иммиграционната политика на Европейския съюз. Не знам дали има абсолютно пряка връзка между двете неща. Не, не е необходимо да е така. И България и Румъния доказаха, че те са изпълнили всички изисквания, изпълнили са всички критерии. Те доказаха, че могат да действат а, така ефективно, както останалите страни, членки на Шенгенското пространство. Генералният директор а, на Генерална дирекция вътрешни работи в Европейската комисия ясно очерта съществуващото положение. Наша слабост е, че понякога приемаме закон, обаче не успяваме да го изпълним на 100%. Правим оценки, обаче ако оценката изисква да се променим, много пъти ни е необходимо дълго време, за да може да променим нещата. Обаче в случая с България и Румъния положението е съвсем различно. Ние ги е, оценявахме многократно, за да видим дали могат да бъдат прияти и при всяка оценка наблюдавахме техния напредък. Последните проверки те ги минаха, така да се каже, с развети знамена. Е, абсолютно положителни бяха тези последни оценки. И за това ние всички се стремим по-добре да прилагаме шенгенските правила. Някой може да попита, имаме ли проблеми и сега с външните граници на шенгенското пространство? Имаме, разбира се. Но а, за какви точно проблеми става дума? За каква част от нашите граници става дума? Много малка част, мога да кажа, по-настоящем. Тоест, нещата трябва да се погледнат в перспектива. Защото понякога говорим за Шенген, като че ли половината от нашите граници не са достатъчно сигурни. Няма подобно нещо. Защото, когато говорим по този начин, оставяме впечатлението, че преживяваме като че ли някаква криза в това отношение. Не е така. Повечето от нашите граници се управляват добре, повечето от нашите граници са сигурни. Разбира се, там където има слабости, това са изключения. И генералният директор представи плановете на Европейската комисия за бъдещето развитие. Това, което той ни каза, изглежда очевидно. Ясно е, че всичко това е необходимо. Очевидно, винаги има възможност за подобряване, винаги има възможност за усъвършенстване в нашата работа. Всичко, което правим, цели създаване на допълнителни стимули за постигане на още по-високо ниво на сигурност. Не само за една или друга страна членка, а за цялото шенгенско пространство. Колкото до механизмът за санкции, трябва да кажа, че неговата цел също е така да помогне на държавите да работят по-добре, да изпълняват по-добре изискванията, да покриват критериите, които се очакват от тях. Обеден съм, дълбоко съм убеден, че този механизъм, който е предназначен да помага на страните членки, ще има именно този резултат, че той ще бъде полезен и в бъдеще. И още нещо. Говорим за разширяването на шенгенското пространство и миграционната политика. Какви са проблемите с миграционната политика? Има има проблеми, защото миграционната политика зависи от това, което страните членки са готови да направят или да не направят. Говорим често по тези въпроси. Някои страни членки се отнасят доста либерално в подходът си към а, исканията за обежище, например. Други страни са по-строги. А има страни, които отказват повечето молби за обежище. Така че една от първите ни задачи е да въведем някакви общи норми в нашата политика в областта на миграцията. Да реагираме и да се отнасяме по сходен начин към сходни а, изисквания. Законодателният пакет който предстои, ще доведе именно такава, такова нормативно уеднаквяване, което трябва да доведе и до уеднаквяване на практиката, практиката за разглеждане на молбите за обежище от, на граждани от трети страни. Ако се смята, че тези лица представляват опасност, че те не трябва да бъдат допуснати в Европейския съюз, не трябва да ги допускаме изобщо да влезат в границата на, в, на територията на Европейския съюз. Може ли да се каже, че миграционната политика на България и Румъния с нещо се различава от политиката на останалите европейски страни? никакъв случай не може да твърдим, че тези страни са по-либерални в приемането на иммигранти. Положението в тези две страни е подобно на останалите страни, членки на Европейския съюз, членки на, Европ... на Шенгенското пространство. Тоест, техните процедури не е необходимо да бъдат променени. Ако когато ги приемем в Шенгенското пространство, те ще трябва да продължат да работят по същия начин. Не искам да се разпростирам на широко върху тези теми, защото ми се струва, че те са очевидни. Ще трябва да вземем трудно решение в труден момент. В економическо отношение труден е моментът. Труден е моментът за пазарите на труда в европейските страни. Труден е моментът, когато имаме предвид миграционният натиск, който е, идва от е, е, южната част на Средиземноморието. Но а, а, смятам, че а, ще постигнем онова, към което всички се стремим. Още един път искам да бъда оптимист, да кажа, че полското председателство е оптимистично настроено. Ние поехме определени ангажименти, поехме ангажименти към България и Румъния, когато те бяха прияти в Европейския съюз, обещахме, че когато те изпълнат техническите критерии, ще бъдат прияти и в шенгенското пространство, когато изпълнят изискванията по отношение на информационната система, защитата на личните данни, документите и така нататък, ще бъдат прияти. Сега е време да изпълним тези поети ангажименти и трябва да приемем решение, което да бъде положително решение за приемане на тези две страни, в е, шенгенското семейство. Ако вие споделяте е, тези мои виждания, призовавам всички да е, направят необходимото за постигане на нужният компромис по време на съвета правосъди и вътрешни работи. Благодаря. Благодаря, господин Милър уважаеми участници в изслушването. Вече много, много сме закъснели. Може би ще имаме превод, проблем с превода, защото преводът може да решите на него до 5 и половина. И сега, малко време за дебати. Господин Хелмар, благодаря, господин председател. Ще задам въпрос на господин Цветанов и господин Милер. Аз съм член на Европейският парламент. Смятам, че вие, вашата кандидатура за влизане в Шенген ще бъде успешна. Ако това е така, пътуванията между други страни членки и България ще станат по-чести. Някои са купили имоти в България, включително и граждани на моята страна. И тъй като България е страна член на Европейския съюз, тези, които са купили там къщи и имоти, смятат, че там това е държава, в която има върховенство на закона, че техните имущество е защитено, но имам оплаквания от дестина души, които всички имат собственост в България или са искали да купуват имоти в България обаче се оказало, че са били измамени било от предприемачите, било от други и нямат сега възможност да се ползват от своите имоти. Писах на българския посланник, в някои случаи получих отговор и в други случаи не съм получил отговор, но дори когато имах отговор, нищо по-нататък не беше направено. За нас, депутатите, това е е, познат въпрос. Е, до сега подобни проблеми имахме в Испания, но много се удивлявам, че подобен проблем възниква и в България, която сега е, предстои да влезе в Шенген и въпроса може да се разшири. Въпросът ми е какво бихте казали на мен и на моите избиратели, които искат напълно законно да купат имоти в България, че ще имат възможност да се радват на тази собственост, да я използват, без всякакви трудности и проблеми. Благодаря. Yes, uh, thank you very much. Благодаря много. Този въпрос не е изцяло по темата Шенген, но нека да получите отговор и след това да продължим работата си. Заповядайте, господин министр. Аз не мога да отговоря конкретно, защото не знам конкретния казус и конкретните случаи. Е, затова ще ви помоля просто да ме запознаете с всички тези случаи, които вас са ви информирали вашите граждани от вашата държава. И ви уверявам, че ще направя всичко възможно, за да ви информирам за всичко, което е свързано с една действително задълбочена проверка и търсене на правният механизъм, за да може действително тези добросъвестни купувачи да се възползват от възможността да обитават тези тяхна собственост. Това, което искам да спомена и това, което е много важно, когато има подобен интерес, защото България е красива страна, България има много хубави забележителности, много хубави курорти и действително в последните години се отвори възможност за подобен пазар. Е, нека тези купувачи винаги да се информират от администрацията в местната власт, защото те са запознати с собствеността, нейният происход и дали всъщност няма някакви определени тежести към даден имот, който те купуват. Така че в тази посока много е важно да се обръщаме към компетентните местни власти, това е администрацията и това, което винаги се стараем, там където имаме необходимата информация за закононарушения, да сезираме прокуратурата и да съдействаме активно за действително върховенството на закона да бъде в полза на добросъвестния купувач. Thank you, Мистер uh, Винклер? Благодаря, господин министър. Господин Винклер. Благодаря много. Искам по-скоро да направя един коментар, а не да задам въпрос. Нека да започна от една оценка, представена от госпожа Неделчева. Тя говореше за економическата криза, за кризата на доверието. Спомена и разочароващите събития в последно време, защото в добрите времена споделяхме ползите, а сега в по-тежките времена не споделяме проблемите. Това често се случва все се декларира солидарност, но същевременно популизмът воинства. Това обсъждахме и тази сутрин в ЕНП, е, когато говорихме за финансовата криза. Мисля, че и шенгенската система е в подобна криза обаче. Изразихме своята увереност, че отговорът на настоящите проблеми е по-скоро в повече Европа, по-силна Европа, а не в една по-слаба разделена Европа. Но, за съжаление, все повече се наблюдава протекционизъм в държавите членки. Генералният директор Ман Сервиси ни представи информация, която е задоволителна и се надявам, че действително, ако се работи така, ако се работи чрез общностния подход, а, ще се докаже, че това е верния път. Ако се променят правилата, новите държави членки в Шенген ще трябва да въведат новите правила, но до тогава е достатъчно те да покажат, че могат да спазят правилата, които в момента съществуват. И смятам, че в тази връзка Европейският парламент с гласуването си по доклада Коелио даде един ясен сигнал и днешното изслушване добавя към силата на това становище на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Ако не, нека да благодаря искрено на всички участници в тази част на днешното изслушване и да кажа, че искрено се надявам, че е, това, което господин Милер каза, ще се случи. Надяваме се, че ще се договори компромиса до 22 септември и България и Румъния ще станат членки на шенгенското пространство. Благодаря ви много. Незабавно преминаваме към втората част на изслушването. И е, така можем да започваме вторият панел на нашето изслушване. Е, но може би да чакаме ли още 5 минути да се успокоят е, всички? Не, започваме направо. Благодаря на всички, които останаха за втората част на нашето изслушване. Както знаете от програмата, ще се опитаме да разширим малко тематиката очертана вече по време на изслушването в първата част. Да. А, дума за а, укрепването на шенгенското пространство чрез обща миграционна политика. И а, радвам се, че тук а, имаме специалисти, които ще осветлят различни страни на тази политика вече много говорихме за влизането на двете страни в шенгенското пространство, но въпросът беше поставен и повдигнати от българският министр на вътрешните работи какво ще стане след това. А България и Румъния искат да се подготвят за своето членство в Шенген. Ще говорим за подготовката на двете страни и за това как двете страни ще допренесат за усъвършенстването на общата миграционна политика. Има цяла поредица от въпроси, които могат да бъдат зададени във връзка с това как ще върват нещата след като двете страни бъдат прияти в Шенген, какви инструменти те разполагат, както национални, така и европейски инструменти, какви са техническите и човешки ресурси, с които разполагат, за да може Европейския съюз наистина да а, изпълнява една обща миграционна политика. Без по-достатъчно забавяне ще дам думата на първият, а, който ще говори пред нас, Марианти Толеско, ръководител на отдел Шенген в Румънското министерство на държавната администрация и вътрешните работи. Имате думата, господин Титолеско. Благодаря госпожо Неделчева, дами и господа, почитаеми депутати, преди всичко искам да благодаря на организаторите на това изслушване. И както беше подчертано от, от изказалите се по време на първия панел, шенгенското е, споразумение е едно от е, големите постижения на Европа. То осигурява свободата на движение на европейските граждани. Е, но наред с това трябва да бъде осигурена безопасността и реда в страните членки. И особено да се управляват адекватно миграционните потоци. Всички знаем проблемите, пред които е изправен в момента Европейския съюз във връзка с незаконната емиграция по южните и югоисточните граници на Съюза. Тези проблеми показват, че влизането в шенгенското пространство трябва да бъде съпътствано от твърди мерки за ограничаване на миграционните потоци. Ще представя няколко диапозитива, и ще ви запозная с румънският подход към управлението на миграционните потоци. Първо, един общ поглед. Инструментите, които Румъния използва за управление на миграцията, националната стратегия, регионалното сътрудничеството и мерките, които трябва да вземе румънската страна, за да бъде на висотата на тези предизвикателства. От миграционното състояние на нещата може да се направят две заключения. Миграционният натиск е незначителен в сравнение с други страни, членки на Европейския съюз. До същото заключение стигат и Фронтекс и Европол. Тази година има три а, е, фактора, които влияят върху миграцията в Европейския съюз. И е, е, едно, един от тези фактори, това е миграционен натиск по югоисточната граница. Събитията в Африка, положението на гръцката и турската граница и процесите на либерализация и развитието в, в, на Балканите. Западните Балкани. Нито един от тези фактори обаче не е оказва отрицателно въздействие върху миграцията в Румъния. Тук са дадени някои сравнителни данни за 2010 и 2011 година. Имаме законната емиграция и незаконната емиграция. Значи това са законни иммигранти, лица, които са останали по-дълго, отколкото им е разрешено и а, лица, които искат убежище. Ето, тук са дадени на този, на е, този диапозитив е, данни за незаконната иммиграция. Не знам дали успявате да прочетете цифрите. Но като се сравнява 2010 и 2011 година, се вижда, че има значително увеличаване на незаконните мигранти. Особено на сръбската граница, но абсолютно цифри броя не е голяма. От 9 на 163. 163 не са много увеличени броя на онези, които са поискали обежище. С около 300 повече са. Значи не става дума за някакъв наплив или вълна от емигранти, а все пак един по-голям брой на емигранти, които идват от Северна Африка, прекусяват страните на бивша Югославия и били на сръбско-румънската граница, било на унгарно-румънската граница, се опитат да а, влезат в, а, наша, на наша територия. С помощта на съвършенни а, уреди, а, а, камери за термонаблюдение, ние успяваме да предотвратим незаконното влизане в страната на подобни мигранти. Заловени са над 400 души пред последните е, три месеца. Когато бъдат заловени, обикновено те заявяват, че искат убежище. Това се отнася главно за нашата западна граница. Това ни принуди да вземем мерки, за да увеличим а, нашия капацитет за приемане на беженци. Беше открит нов център за беженци за над 100 души. Ние се опитваме да изпреварваме събитията. Ето тук имате данни за случаите по Дъблин е, като е споразумение. Ами, виждате, че цифрите не са особено големи. Тези цифри не са повод за безпокойство. И то показва колко добре защитени са румънските граници. Нека ви запознаете с инструментите, които използваме за управляване на миграционните потоци. Приели сме две стратегии, утвърдени с решение на правителството. Стратегията за интегрирано управление на границите и национална стратегия за е, е, иммиграцията, която има за цел управлението на миграцията е, и исканията за убежище. Сега нещо за инфраструктурата. Както вече беше споменато, Румъния изпълнява изискванията за приемане в Шенген. И това е ясно заявено в заключенията на съвета от юни. Там се заявява, че България и Румъния изпълняват критериите за влизане в шенгенското пространство. Третия инструмент, за който искам да говоря, това е регионалното сътрудничество. Както знаете, в е, Юго-Источна Европа е така доста уязвима по отношение на иммиграцията. Изправени сме пред е, проблеми по турската и по гръцката граница, потенциални проблеми – е, особено във връзка с е, последния развой на събитията. За, за тази цел е, проведахме тристранни срещи между България, Румъния и Гърция. Представители на Министерството на вътрешните работи на трите страни се срещнаха, за да анализират състоянието на нещата и да решат какви мерки трябва да бъдат взети за ограничаване и предотвратяване на законната емиграция. Сътрудничим също така и в Черноморския басейн. И искам също така да напомня за планът за сътрудничество, неодавна подписан между Министерството на външните работи на Румъния и България за вземане на общи мерки за предотвратяване на незаконната иммиграция и свързаните с нея нарушения. Това беше във връзка с предстоящото влизане на двете страни в Шенгенското пространство. Поддържаме контакти, които ни помагат да укрепваме регионалното сътрудничество. Сътрудничим и с Европейския център за борба с трансграничната престъпност в Юго-Источна Европа. 13 страни членки са представени чрез митнически и полицейски служители в този център. Това е в рамките на инициативата за сътрудничество в Юго-Источна Европа, така наречената инициатива СЕКИ. Центърът ще се развие в от Център за правоприлагане с сътрудничеството на Европол. Ще се предоставя анализ на съществуващите рискове. За тази цел ще използваме помощта на Европол. Сътрудничеството в Черноморският басейн е също така важна част от нашата работа. Тук главен инструмент е форумът на бреговите, представители на бреговата охрана. Тук трябва да се спомене и борбата с престъпността и списъците на подозрителни съдове, които поддържаме. И България и Румъния имат добри системи за наблюдение, които дават възможност за идентифициране на всички плавателни съдове, които влизат в териториалните води на двете страни и възоснова на анализ на риска и списъците на подозрителните съдове, които споменах, можем да анализираме какви, с какви рискове е свързано влизането на всяки плавателен съд в тези акватории. Граничната полиция разчита на тези инструменти и резултатите са добри. Тук на диапозитива е показан пример за среща в рамките на трансграничното сътрудничество. Имаме седем пункта за контакт и сътрудничеството в тази област дава добри резултати. Сътрудничеството ни с, с различните органи и агенции на Европейския съюз. Какво е то? Сътрудничим с Frontex, през 2011 година сме участвали в 13 общи операции по суша, въздух и вода. Във връзка с сътрудничеството ни с Европол искам да подчертая, че а, а, а, бяха решени съвместно редица случаи с помощта на Франция, Великобритания и други страни членки. Когато става дума за борбата с организираната престъпност, трябва да кажем, че тези усилия обхващат по няколко страни членки. Неодавното посещение в Букурещ показа нови насоки, в които можем и трябва да развиваме сътрудничеството. Какви са бъдещите предизвикателства? Евентуалното увеличаване на броя на незаконните иммигранти от Гърция и иммигранти, идващи от, през Черно море. Възможно е също така увеличаването на а, иммигранти от Западните Балкани във връзка с либерализирането на визовият режим. А също така и молбите за обежище от други страни вероятно могат да се увеличат. Какви мерки предвиждаме? Те са изложени накратко в този слайд. Искаме да укрепим и усъвършенстваме управлението на иммигрантските потоци, да подобрим способността си за приемане на иммигранти. След приемането на Румъния и България, иммиграционните потоци вероятно ще се а, променят в известен смисъл, трябва да направим всичко възможно, за да ги ограничим. Вчера открихме нов център за настаняване на бежанци на границата с България. Работим за по-нататъчната квалификация и подготовка на нашия персонал, сътрудничим с трети страни за а, да се подобри а, е, и тяхният а, е, е, способност за управление на миграционните потоци. Това са само някои от мерките, които предвиждаме. И разбира се, в зависимост от развоят на нещата, ще вземем всички други необходими мерки, за да управляваме и контролираме положението. Благодаря. Благодаря много Значи, вашето изложение ни запозна а, с това, което се прави, което е необходимо. И а, главното е, когато говорим за иммиграционни потоци, а, трябва да знаем, че това не е нещо, което е определено еднъж за винаги. Нещата много бързо се променят, трябва да сме готови да имаме необходимите технически средства и човешки ресурси, за да реагираме бързо и гъвкаво на нещата. говориме за Северна Африка, Сърбия, Гърция. трябва да сме в състояние да реагираме и да може в крайна сметка да продължим да гарантираме сигурността на Европа и европейските граждани. И сега предлагам незабавно да минем към изложението на госпожа Снежина Маринова, която ще ни запознае с българския подход. Тя е от Международният център за развитие на миграционната политика. Имате думата, госпожо Маринова. За мен е изключителна чест да представя днес пред вас Националната стратегия на Република България в областта на миграцията, убежището и интеграцията. Това е стратегически документ, който задава националните приоритети, основните национални политики, както и принципите на миграционната политика на страната за периода от 2011 до 2020 година. Същевременно, със стратегията се създава и ефективен механизъм за координация и взаимодействие между всички компетентни органи за по-добро управление на миграционните процеси. В процеса на подготовка за присъединяване към Шенген, както и отчитайки динамиката на миграционните процеси в Северна Африка и в арабския свят, България подготви и специален пакет от придружаващи мерки за справяне с възможен наплив от мигранти, който също ще бъде представен в края на презентацията. Националната стратегия бе приета от правителството на Република България на 23 февруари тази година – тя бе разработена от работна група, в която участваха представители на всички компетентни български институции. Стратегията е израз на стремежа на българското правителство да развие устойчива политика за развитие на миграционните процеси в дългосрочен план. При разработването и бе отчетена както важността на въпросите, свързани с мобилността и миграцията на национално ниво и на ниво Европейски съюз, така и значението да се развива динамична и всеобхватна миграционна политика. Бяха взети предвид също и нарастващите отговорности на страната като външна граница на Европейския съюз и скорошен член на Шенгенското пространство, както и очакването за увеличаване на миграционния натиск върху България. Не на последно място бе отчетен и фактът, че добре управлявана миграцията може да, бъде ценен, да има ценен принос за економическото развитие на страната, докато недобре е управляваната миграция може да се превърне и в потенциална заплаха за националната сигурност. Стратегията се базира на задълбочен анализ на миграционната обстановка и на действащите национални политики, както и на дългосрочни прогнози за развитието на миграцията. Тя бе разработена с седната експертна подкрепа на Международния център за развитие на миграционната политика в рамките на стратегическото партньорство между Центъра и България – Целевите групи, към които са насочени политиките в областта на миграцията, могат да бъдат проследени на този слайд. На първо място това са гражданите на трети страни или лица без гражданство, които са незаконно влезли и пребиваващи в България, бежанци и лица търсещи закрила, както и лица с хуманитарен статут, граждани на трети страни и лица без гражданство, законно влизащи и пребиваващи в страната, високо квалифицирани мигранти – чужди граждани от български происход, българи, живеещи извън страната, както и български граждани първо и второ поколение мигранти. Националната стратегия задава основните принципи, на които се основава миграционната политика на Република България. На първо място, политиката в областта на управлението на миграцията се осъществява при безусловно спазване върховенството на закона, защита на човешките права и стриктно спазване на антидискриминационното законодателство. Тя се осъществява в тясна координация и партньорство между всички компетентни институции, органите на местното самоуправление, международни организации и неправителствения сектор. Изключително важен е принципът на прозрачност, както при изработване на стратегията, така и по отношение на нейното прилагане на практика – Представители на международни и неправителствени организации, работещи в сферата на миграцията, бяха включени в поредица от обсъждания в процеса на подготовка на стратегията, като по този начин бе привлечена тяхната експертиза, както и подкрепата им за миграционната политика на правителството. Освен това, стратегията предвижда активна политика за повишаване информираността на гражданското общество относно водената миграционна политика и нейното значение – Периодично ще бъде извършван анализ на развитието на миграционната обстановка и при необходимост ще бъдат актуализирани и допълвани мерките за осъществяване на миграционната политика. Отчетността и контролът са гарантирани с изготвянето и представянето в Министерски съвет на годишни доклади за изпълнението на стратегията. Стратегията извежда и националните приоритети в областта на миграционната политика за периода 2011-2020 година. Основните сред тях са на първо място гарантиране сигурността на външните граници на Европейския съюз, ефективното противодействие на незаконната миграция и трафика на хора, утвърждаване принципите на доброто управление при регулиране на законната миграция, привличане на високо квалифицирани български граждани и мигранти и чужденци от български происход с цел трайно установяване и заселване в страната, както и гарантиране на основните права на мигрантите и осигуряване на високо ниво на защита на търсещите убежище. В стратегията са разписани основните национални политики в областта на граничния контрол и визовата политика, борбата с незаконната миграция и връщането, както и в областта на борбата с трафика на хора, убежището, в областта на миграцията, развитието и интеграцията, както и по отношение на усъвършенстването на институционалната система. Ефективният граничен контрол е основен елемент на миграционната политика и е много важен инструмент в борбата с незаконната миграция и трафика на хора – в този смисъл Република България ще продължи ефективно да изпълнява своите ангажименти по пълното прилагане на шенгенските стандарти в област граници. Следва да се отбележи, че България не само прилага всички шенгенски изисквания за граничния контрол, но в някои от областите, като морски граници, въздушни граници и ШИС, Сирене, прилага и най-добри практики. България ще продължи активното си сътрудничество с агенция Frontex, както и ще обръща особено внимание на обучението и непрекъснатието повишаване на административния капацитет на служителите на гранична полиция. По отношение на визовата политика са зададени няколко приоритета, като пълна готовност за участие в визовата информационна система след присъединяване към Шенген – прилагане на едината визова политика и общи действия с държавите членки спрямо граждани на трети страни и разбира се активното участие в процеса на консултиране при издаването на визи. Важен инструмент за намаляване на незаконната миграция е ефективната политика на връщане – тъй като чрез нея се изпраща ясно послание до потенциалните мигранти, че съобразяването с разпоредбите на миграционното законодателство е единственият начин да се ползват предимствата на миграцията. България провежда прозрачна, балансирана и хуманна политика на връщане, като отчита индивидуалните нужди на лицата и реинтеграционната ситуация в страната на происход. В края на март тази година бе приета стратегическа програма за интегрирано управление на връщането, за периода 2011-2013 година, която дефинира основните приоритети на Република България в областта на връщането и набелязва мерки за повишаване ефективността на компетентните структури, които са ангажирани в този процес. Политиката на връщане на Република България има ясни предпочитания към доброволното връщане като първа и желана възможност. За ваша информация, за първите 6 месеца на тази година 283 граждани на трети страни, основно от Ирак, Сирия и Турция, са напуснали България доброволно. Възможността за принудително връщане се разглежда като крайна мярка, като нейното изпълнение е подчинено на принципа на пропорционалността и ефективността. България работи много активно за развитие на сътрудничеството с страните на происход, в това число сключване на реадмисионни споразумения – там, където липсват такива споразумения, за гарантиране възможностите за връщане се използва сътрудничеството на други, с други държавни е, членки, както и съвместните полети, организирани от Фронтекс. Постоянно се укрепва сътрудничеството с международни и неправителствени организации, работещи в областта на миграцията. И в фокуса на националната миграционна политика е и борбата с трафика на хора, при която се прилага комплексен подход – насочен към превенция, наказателно преследване на трафикантите и ефективна закрила и интеграция на жертвите. Приоритетно значение тук се отдава на укрепването на международното сътрудничество. По отношение на политиките в областта на убежището, бих искала само да спомена, че в момента в България е в процес на разработване национална програма за презаселване на беженци, в рамките на която през 2013 година 20 души, признати по мандата на Върховния комисариат на беженците на ООН, ще бъдат презаселени в страната. България изрази също така готовност да приеме 4 беженци от Малта в рамките на пилотния проект за релокация на беженци. Обръщаме много голямо внимание на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището и сме готови да работим активно с нея. По отношение на миграцията, развитието и интеграцията, България отдава много голямо значение на активното участие в развитието на общата европейска политика в областта на миграцията и интеграцията, провеждане на ефективна интеграционна политика, разработване на ефективни механизми за привличане на високо квалифицирани мигранти и устойчиво развитие на сътрудничеството с държавите членки и страните на происход. Анализът, който беше извършен при разработване на стратегията, показа нуждата от подобряване на координацията и взаимодействието при провеждане на националната политика в областта на управлението на миграцията. Затова и стратегията предвижда създаването на Национален съвет по миграционна политика. Това е колективен орган, отговорен за прилагането на националната политика в областта на миграцията, който ще функционира и като свързващо звено между компетентните държавни органи, местната администрация и неправителствения сектор. На 7 април тази година с постановление на Министерски съвет беше прият правилника за организацията и дейността на Националния съвет. Негов председател е заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи, а членове са представители на ръководно ниво на всички ведомства с компетенции в областта на миграционната политика. Националният съвет заседава поне два пъти годишно, като при необходимост може да провежда и извънредни заседания. Националният съвет изготвя годишните планове с приоритети в областта на миграционната политика и внася в Министерския съвет доклади за изпълнението на стратегията. Първият план за изпълнение на стратегията за тази година бе прият на първото заседание на Националния съвет по миграционна политика, което беше проведено на 8 юли. Какви резултати очакваме от новата стратегия и нейното прилагане? На първо място от наличието на устойчива и балансирана национална миграционна политика в дългосрочен план. По-добро взаимодействие между компетентните структури, укрепен административен капацитет, още по-ефективно освояване на европейските фондове за връщане, за целите на провежданата политика, извинявам се, в областите външни граници, връщане, беженци и интеграция – успешно противодействие на незаконната миграция чрез ефективен граничен контрол и политика на връщане. И не на последно място, оптимално участие на България в процеса на вземане на решение в областта на миграцията на ниво Европейски съюз. Както споменах в началото, за справяне с възможен наплив от мигранти България подготви специален пакет от предложаващи мерки, който предвижда стъполовиден подход за реакция в случай на криза. Първият документ от този пакет е приятият на 11 май тази година план за действие при възникване на кризисна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск към страната. Основната цел на плана е организацията и взаимодействието в рамките на МВР в случай на риск от кризисна ситуация. Планът предвижда три фази на прилагане – наблюдение и изпреварващо информиране, фаза на готовност и фаза на реагиране – за получаване на информация за евентуален силен наплив от мигранти активно се използват различни източници, както офицерите за връзка на Министерството, каналите на Външно министерство, обмена на информация с граничните служби на съседните страни. Изпълнението на този план започва при, изпъл... при запълване на 70% от капацитета на специализираните домове за временно настаняване на чужденци и постоянен поток от чужденци към територията на България. Може би няма повече време или? Съвсем накратко, може би следващия слайд. Вики, само за да видите как изглежда открития на 14 май тази година в Любимец дом за временно настаняване на чужди граждани, с който капацитета на Република България да приема чужденци беше увеличен. И последно няколко думи само за статистическите данни относно ситуацията с незаконната миграция на държавната граница. За първите 6 месеца на тази година данните показват, че има незначително увеличение на опитите за незаконно преминаване в сравнение с същия период на 2010 година. Увеличение е установено на вътрешните граници, основно на границата с Гърция, което обаче се компенсира от много ефективното сътрудничество с Гърция в рамките на действащия механизъм за реадмисия, като по този начин не се допуска вторична миграция към страните от шенгенското пространство. Благодаря. Благодаря, госпожо Маринова, за представянето на националната стратегия за миграцията на България. Трябва да се спомене, че тази стратегия показва най-малко три неща. Първо, степента на подготвеност на България да влезе в шенгенското пространство. Очевидно България гледа на, тази, на това присъединяване в една дългосрочна перспектива. Запознахме се с всички мерки, предназначени да усъвършенстват шенгенските механизми в полза на всички европейски граждани и осигуряване на сигурността на външните граници на Европа стана дума за приоритетите на българското правителство, вече става ясно как българската стратегия се вписва в общата европейска картина, в общата стратегия за отговаряне на общите предизвикателства. И именно, за да се запознаем по-нататък с общите предизвикателства, ще дам думата на господа Моника Холмайер, член на Европейския парламент. Благодаря ви. Аз сега ще се опитам да се изкажа максимално кратко, като се има предвид, че обаче това, което може да се каже за Шенген е много, като количество, а също и многостранно. Както по отношението на разширяването на Шенген, така и правилата и изискванията за присъединяване към Шенген. Аз съм германка, по-специално съм от Бавария. И ние сигурно логически би трябвало да, си, да се противопоставяме на разширяването на а, шенгенското пространство. При нас се водиха а, много обстойни дебати за присъединяването на България и а, Румъния, но аз лично съм привърженик. Чуха се обаче много, много а, критични бележки за а, разширяването на Шенген изобщо, не само за България и Румъния. Това е предмет на дебати и спорове от много години. И а, в началото искам да поздравя България и Румъния. Преди три години се каза, че а, никога няма да успеят да отговорят а, на техническите изисквания, никога няма да достигнат до минималните стандарти за Шенген. Доста критики се отправиха тогава. Но в действителност България и Румъния положиха огромни усилия и за това заслужават не просто похвали, ами явно признаване на усилията им. Затова се радвам, че е, приключваме е, вече тези е, критични разисквания. Да, не трябва да спираме с критиката, но в същото време трябва да си даваме сметка, че всички трябва да положим усилия и да признаваме усилията на другите. Не става въпрос единствено а, за отговаряне на критериите. Трябва да се а, замислите и за другите а, държави, членки на шенгенското пространство. Трябва да се мисли за устойчиви шенгенски критерии – а Шенген по принцип сам по себе си трябва да отговаря на все повече изисквания. Все повече и повече мерки ще се въвеждат в зависимост от положението в отделните страни в шенгенското пространство. Независимо дали сте стара или нова членка на пространството. Причината, поради която обаче се е, чува толкова много тревоги, за присъединяването на България и Румъния, мисля, че се свежда именно до това. Коренят се тези тревоги много назад във времето. Проблеми в шенгенското пространство, локализирани в Гърция и на други места. Ние сега обаче си даваме сметка, че има проблеми и в страни като Дания. Факт е обаче, че в Европейския съюз има много важни принципи, които биха, обърнати, биха били обърнати надолу с главата. Затова смятам, че, както каза колегата Карлос Коелю, трябва да проведем една оценка. Трябва да осигурим всъщност постоянна оценка на системата и аз напълно подкрепям тази идея. Мисля, че е изключително важно да си дадем сметка какви проблеми съществуват в отделните държави е, членки и да изведем от това необходимите изводи. Няма да има особен смисъл просто да изготвим един списък с е, проблеми. Знаем, че проблеми има много. Знаем, че има проблеми в Гърция, свързани е, с неизпълнението на правила, и това е факт от няколко години, проблем, който в продължение на години наред бе пренебрегван. Ако това не беше така, доверието по отношение на разширяването сега щеше да бъде по-голямо. Така че а, не мисля, че сме могли да продължим да действаме по същия начин. Просто трябваше да сменим тактиката. Чудесни доклади излязоха от различни екипи. Много от вас са по-запознати с тези доклади, дори от мен самата. Става въпрос за, докта, за доклади, които а, не са от политически характер, а това са и трябва да бъдат а, същински мнения, становища за държавите членки, в които съществуват проблеми. Малко повече откритост и откровеност няма да ни навреди в Европейския съюз. В противен случай няма защо да се изненадваме, ако в крайна сметка сме изправени пред една стена от недоверие. Аз се надявам а, гражданите ни да не загубят доверие, доверието си в европейските институции, и още по-малко да загубят доверието си а, в Европейския съюз а, изобщо. Това е нещо, което много ме тревожи. Мен лично. Естествено, а, нищо не е идеално. Но в същото време а, човек трябва да прави всичко възможно, за да си поправя грешките, а не просто да си затваря очите за тях, защото това ще доведе до допълнителни проблеми в бъдеще на европейско равнище ми се ще да вижда малко повече доверие, малко повече доверие от страна на държавите членки спрямо нашите институции, особено органи като Европол, които вършат чудесна работа. И трябва да се възползваме от тези институции, а също да признаем, да отчетем всички усилия, които се вършат от тая институция. Трябва особено сериозно да гледаме на Европол. Има три мерки, които бих искала да спомена и три конкретни проблема. Един от тях е имиграцията. Очевидно, това е проблем в Шенген, а не толкова законната, колкото незаконната иммиграция. Трябва също така да обсъдим корупцията и организираната а, престъпност и накрая незаконната иммиграция сама по себе си. Естествено, корупцията не е пряко свързана с Шенген, но нещата а, са взаимно свързани все пак по някакъв начин и за това трябва а, да се обсъжда този въпрос във връзка с Шенген изобщо всички държави членки на а, Шенген, а не само във връзка с България и Румъния. Защото корупцията ни засяга всичките и към нея трябва да се подходи на политическо равнище. Тогава, когато има корупция, няма как да има законност, няма как да се гарантира върховенството на закона и а, това ще представлява проблем не за коя да било отделна държава членка. Трябва да работим заедно, за да възприемем най-удачните мерки за противодействие на корупцията, независимо къде възниква тя. В противен случай гражданите ни ще загубят доверие в нас. Това не е приемливо. Борбата с корупцията трябва да продължи и на нея трябва да и, е, бъде отдадено голямо значение. Ние не можем да твърдим, че Мексико, например, има монопол върху организираната престъпност. Не. Та, трябва да работим заедно за противодействие и на организираната престъпност. Ясно е, че този проблем съществува и в Южна Италия, и най-вероятно и в други държави членки. Членки на Шенген. В Шенген имаме една възможност която е резултат от разширеното съдебно и полицейско сътрудничество. Това е голямо предимство, защото естествено организираната престъпност не знае граници. Знаете, че сме изправени пред огромен проблем трансграничните престъпления. Но, за щастие, съдебните и полицейските органи са добре подготвени. на организираната престъпност трябва да се гледа като основен враг на върховенството на закона и трябва много сериозно да се подхожда към нея. Това е едно от основните предизвикателства, пред което се изправяме. Редом с незаконната иммиграция. понеже и незаконната иммиграция протича по международни мрежи. Затова повдигам тези два въпроса. Огромни усилия са положени в двете страни, за които говорим, по въпроса на противодействието на организираната престъпност. Същото въжи и за а, а, незаконната иммиграция. Не съм съгласна с министъра, че няма да възникнат нови проблеми с разширяването не, ще възникват проблеми и би било лошо, ако ги пренебрегваме просто. Винаги ще има нови проблеми, нови маршрути, нови трудности. Това обаче не означава, това обаче не ни дава основание да не се занимаваме а, с старите проблеми. Тогава, когато а, 90% от незаконните а, иммигранти пристигнаха от а, турско-гръцката граница. Та, е, е, не можем обаче е, новите проблеми да ги ползваме като претекст за това да не се присъединяват България и Румъния. Просто трябва да осигурим необходимите мерки. Когато се отворят границите, естествено, че ще има по-голям натиск върху България и Румъния. И всеки, който е разговарял с Европол, а, знае, че а, вече възникват нови маршрути, нови канали. Това обаче не ни дава основание да а, отказваме присъединяване, право на членство в Шенген. Напротив, това е причина за осигуряване на по-добро сътрудничество. Това трябва да стане обаче след като се идентифицират точно проблемите, след като се назоват с истинските им имена. Ако бяхме а, сторили това още с Гърция, ако бяхме си дали сметка за а, съществуващите на гръцко-турската граница проблеми, ако бяхме направили нещо по въпроса, ако бяхме си задали въпросите тогава, въпросите свързани с а, връзките между помощта за развитие, незаконната иммиграция и всички други свързани с това теми, ако бяхме сторили всичко това, може би е, щяхме да сме в много по-добро положение. Може би щяхме да сме разрешили по-добре е, е, проблемите. Може би щяхме да е, сме в по-добри отношения с Турция. Винаги трябва да се намира решение за връщането. Естествено, с Турция е, бе необходимо съгласие по този въпрос. И не става въпрос само за България, за Гърция или за Румъния. Става въпрос за всички 27 е, държави членки. Всичките е, трябва да е, се занимават с тази работа, да оказват натиск върху е, Турция, за да постигнем това, което искаме. Политиката за връщането на емиграция, е, на емигранти е, е от огромно значение за Съюз. Не може да остане в ръцете на отделни държави членки. Всички 27 държави членки трябва да е, осигурят необходимите за това ресурси. По Лисабонския договор а, се създават всичките тези външни служби, които са чудесни сами по себе си, но на базата на тях трябва да започнем да ковем необходимите за това политики и да ги укрепваме на европейско равнище. В противен случай нищо няма да постигнем. Когато слушам представители на по-малките държави членки, чувам именно това – Те имат нужда от политики, които да се изпълняват в целия Европейски съюз. не бива да гледаме на иммиграцията и помощта за развитие като на отделни въпроси също така. А това, което са постигнали двете държави членки, за които говорим, по отношение на обучение на полицейските служби и техническото оборудване, както и осигуреното финансиране, е наистина чудесно. Тези действия обаче ще трябва да продължат. Мисля, че е важно а, границите да са отворени. Аз живея в Бавария, на чешката граница. Знам, че а, се водих а, а, много дискусии в миналото а, по отношение на отварянето на тази граница. Как говореше се в а, Бавария, че това е края на света, огромен брой мигранти ще дойдат, това ще ни струва страшно много пари. Но няколко години след като бяха отворени границите, имахме по-малко проблеми, по-малко престъпност. По-малко престъпност, отколкото преди отварянето на границите. И искам това да го подчертая и да стане много ясно. Не, не, не нарасна престъпността, а намаля. Та, ако имаме смелостта и ако сме готови да действаме, Шенген е нещо, което си струва и нещо, което има бъдеще. Трябва да е ясно обаче, че а, ако си затваряме очите пред проблемите, няма да стигнем далеч. Съществуват проблеми и всеки трябва да даде своя принос при тяхното разрешаване. Ще спра до тук, господин председател. Благодаря много, Моника. Благодаря е, за това изказване, което много е, ясно постави е, в рамките на нашата дискусия редица проблеми. Редица проблеми, които те първа предстои да се решават. Искам също така да кажа, че в, в вашето изказване чух нещо много важно. Е, едно съвпадение в календара влизането на България и Румъния в Шенген фактически съвпада с новите предизвикателства, на които сме свидетели през последните месеци. това е още една причина да укрепваме и усъвършенстваме шенгенският механизъм. вие с право споменахте Европите, проблемите, които очакват решение в Европа не ни остава нищо друго, освен да работим заедно, да взимаме конкретни мерки, за да подобрим положението и решим проблемите, при които сме изправени в момента. А, а, аз а, а, а, цитирам това, което каза българският министр на вътрешните работи а, а, а, Цветанов. А, а, а, ясно е колко много може да се направи, когато се работи заедно, когато се сътрудничи. Независимо от това, че понякога въпросите не са лесни за решаване. сега ще дам думата на господин Бусотил, мембър, член на Европейския парламент от Европейската народна партия. А, а, той е член на комисията, която се занимава с тези въпроси. Надяваме се, че от него ще чуеме интересни нови аспекти на темата, която обсъждаме. Благодаря, Мария. Искам като координатор на групата на ЕНП е, да поздравя представителите на България и Румъния за това, че са готови за влизане в Шенген, а също така да изразя моята подкрепа на това, което каза Карлос Коело. Вие трябва да бъдете приети. Европейска народна партия подкрепя приемането на България и Румъния. Но това не значи, че не трябва ясно да си казваме какво е направено и какво още ни предстои. Съгласен съм с колежката Моника Хохмайер по този въпрос. Сигурен съм, а, че това, което каза Моника, а, с нищо няма да й попречи тя да изрази а, а, безрезервната си подкрепа за приемането на двете страни в шенгенското пространство. Когато говорим днес за Шенген и за миграционната политика, се питам, какви са всъщност общите заплахи, общите проблеми, пред които нашата политика е изправена? Ясно е каква е тази заплаха. Заплахата е се състои в това, че външната ни граница е грижа на всички ни. Шенгенските споразумения създават една зона на свободно движение на хора – но когато се премахнат вътрешните граници, това значи, че трябва пък външните граници да бъдат по-сигурни. Това предполага, че вашите външни граници, като мой съсед, стават мои граници. Както един министър неодавна каза, твоята входна врата става моя входна врата. И разбира се, когато ти давам ключа от моята врата, трябва да ти имам доверие. Ако разгледаме общата политика в областта на миграцията, трябва да кажем, че става дума преди всичко за управление и организиране на потоците, насочени към нашите външни граници. Значи говорим за нови начини за поощряване на законната иммиграция, която е желателна, и за борба с незаконната емиграция. Говорим за интегрирано управление на границите, говорим за визова политика. Това са все проблеми, които засягат всички ни, които са част от общата шенгенска политика. Външните граници на Шенген са обща грижа на всички шенгенски страни. От тази година, след началото на революцията, първо в Тунис, а след това и в Либия, в Италия навлезаха хиляди иммигранти от юг. Италия реагира, като започна да им издава, на 25 000 души издаде разрешителни за пребиваване. Но един път, като получат подобни разрешителни, тези хора могат да се движат свободно в шенгенската зона. И тъй като много от тях са от Тунис, говорят френски, те е, естествено е да се насочат към Франция. Какво значи това? Значи, че е, Италия на практика прехвърли е, проблема, прехвърли проблема на Франция от техническа гледна точка, разбира се, е, Италия можеше да издаде тези разрешителни за прибавяване. Но Франция каза, че ще затвори границата си, нещо, което е пълно противоречие с шенгенските норми и изисквания. И двете страни, Италия и Франция, може би бяха прави по-своему, но трябва да кажем, че и двете страни фактически не бяха прави. Защото това, което ставаше, беше общ проблем. Общ проблем за цялата шенгенска зона. Когато а, сме свидетели на подобни инциденти, а, това ни навежда на определени мисли. Какви са те? Шенген а, не се отнася само до премахване на вътрешните граници. Шенген значи да имам аз доверие на вас, моя съсед, защото вашата, външ... вашата граница е моя в граница. Остров Лампедуза и Малта, моята страна, това са външни граници на Франция и на Италия. Затова е необходимо да сме сигурни, че нашите външни граници са обща грижа, че те са достатъчно добре защитени. Искам да спомена два въпроса във връзка с това. И това е което искам да кажа преди всичко. Първо, укрепването на външните ни граници е необходимо. Това не е така просто, както може да звучи. Защото, както сигурен съм, знаете, опазването на националните граници продължава да бъде задача на националните е, органи. Национален суверенитет има тук. Но как те опазват и контролират тези граници, е въпрос, който засяга всички ни. Но господин Лайтенен тук със сигурност ще потвърди това, което казвам. Но въпреки, че строго погледнато опазването на границите е национална задача, очевидно е, че тези граници, както вече няколко пъти посочих, това е обща грижа, защото това са наши общи граници. И тук идва Фронтекс. Фронтекс е орган, агенция, който ни дава възможност да сътрудничим. Фронтекс е, няма за задача да замести националните органи. Той има задача да помага за осигуряване на нашите граници, да ни помага да сътрудничим. Фронтекс трябва да се намесва там, където има слаби звена в нашите външни граници. Тези слаби звена могат да бъдат, както например е остров Лампедуза, може да бъде някой е, гранично пропускателен пункт, някой ККП в Полша. Полша трябва да се стреми да помага на страните членки да си сътрудничат в опазването на външните граници, там където има нужда от това. Като Европейския парламент идната седмица ние ще гласуваме нов мандат на Фронтекс. И радвам се да заявя, че Европейския парламент работи упорито, за да се стигне споразумение с съвета на министрите. Такова споразумение бе постигнато през юни. И ще, бъдем, ще имаме на разположение нов, подновен инструмент за Фронтекс, който ще го направи по-ефективен, по-видим, се даде възможност на Фронтекс да дава по-големи гаранции за опазване на правата на човека, а на Европейския парламент се даде нови демократични правомощия. Мисля, че в голяма степен България и Румъния днес ни убедиха в нивото си на подготвеност за влизане в Шенген – но трябва да кажа, че Фронтекс ще има все по-голяма роля в оценяването на подготвеността на страните членки да опазват външните граници на Шенгенската зона. Вторият въпрос, който искам да спомена е следният. Тъй като външните ни граници са наша обща грижа, тя, те са и наша обща отговорност. И тъй като са обща отговорност, трябва да проявяваме солидарност. И да бъдем солидарни, когато се получат някакви пробойни или слаби места в тези външни граници. Подобна солидарност, подобна солидарност не сме свидетели в достатъчна степен в момента. Тъкмо напротив, някои от нашите съществуващи инструменти в Европейския съюз, като че ли са в разрез с изискването на солидарността, в разрез с разбирането за обща грижа за външните ни граници. Ако, например, много бежанци нахуят в Гърция и Гърция има, промени, а, има проблеми, когато е, тези беженци навлезат в Гърция, един път, когато се намират там, те могат да отидат и в други страни. Но Гърция е подложена на натиск, нейните външни граници са подложени на натиск и те трябва да бъдат е, опазени. Но това са и наши външни граници. Ако онези, които влизат в Гърция, бъдат хванати, например, в Финландия, те ще бъдат върнати в Гърция. Това само ще влуши положението. Какво трябва да направим? Просто трябва в такъв случай да помогнем Гърция а, да о, повиши сигурността на своите граници, да подобри политиката си в областта на обежището. Тоест, солидарността трябва да бъде, да се изразява в конкретни действия, конкретни инструменти. Много още неща бих искал да спомена, но мисля, че това, което казах до тук е най-важното. Именно засилването на сигурността на нашите външни граници е важен въпрос. За него е необходимо сътрудничество. И второ, тъй като външните ни граници са наша обща грижа, трябва да бъдем солидарни. Благодаря. Благодаря много, Саймон. Благодаря, че ни напомни всички, напомни всички предизвикателства пред новата политика в областта на емиграцията на Европейския съюз. Необходимо е солидарност, необходимо е доверие. Вече говорихме за общата отговорност, за общите инструменти. Аз за това ще говори следващият, на когато ще дам думата. А, а, а, вие ще говорите а, за а, вашата а, агенция, господин а, Лайтенен. Не на празно господин Бусотил напомни, че в скоро време ще гласуваме нов мандат на вашата агенция. Давам ви думата. Благодаря много, госпожо председател. Добър ден на всички. Нека първо да благодаря на Европейския парламент и по-конкретно на групата на Европейската народна партия за това, че организира това изслушване. След като изслушах и всички изслушахме експерти, като господин Коели, господин Позотил, не ми остава много да добавя. Това е една област, в която аз работя като практик. Възможно ли е да пуснем на екраните презентацията? Нека все пак да започна, тъй като времето не чака. Говорим за европейската политика в областта на миграцията – във връзка с разширяването на шенгенското пространство. Основният смисъл на Шенген, както каза и господин Бозатил, е всяка държава членка да поеме своята отговорност. Каква е ролята на Frontex? Ами, Frontex ни дава възможност да координираме сътрудничеството между държавите членки, така че те да могат да изпълняват своите отговорности. Така че това е моята задача да координирам споделянето на отговорностите сред всички отговорни за контролирането на външните граници. Това означава, че имаме доста работа. Контролът на външните граници има три основни цели. От една страна, свободното движение на хора е важна ценност на Европейския съюз. И за тази цел трябва да се гарантира върховенството на закона и спазването на основните права. Това е основен елемент от системата за управление на границите. Що, когато говорим за по-конкретни въпроси, ролята на Frontex е двойна – по-традиционната роля, свързана с управлението на миграционните потоци, нещо, за което говорим тук днес, а другата област, в която имаме все повече дейности, е предотвратяването на престъпността. Тези две задачи стават все по-тясно взаимосвързани. Как могат да се постигнат, като се улесни добросъвестното преминаване на границата. През 2007 година беше създадена стратегия за сигурност на границите, в която има пет основни елемента. От една страна има дефиниция за това как точно трябва да се извършва наблюдението на границите. Следващият елемент е целта за борба с престъпността. Третият елемент е географски обхват на дейностите. Философията тук е, че трябва да започнем да вършим работата си още преди границата, още в третите страни, чрез сътрудничество с тях и чрез трансгранична работа, така че представители на органите на европейските държави членки да могат да присъстват в тези трети страни и да действат активно и на границата, и от другата страна на границата. Четвъртият елемент е сътрудничеството между различните структури. Всички много добре разбираме, че гранична полиция не е единствения орган, който се занимава с тези въпроси. всички занимаващи се с е, преследване на нелегални пресичания на границата и престъпност са свързани с тази област. Петият елемент е свързан с работата на онези, които съставят политиките и пишат законите. Те са длъжни да създадат една ефективна рамка, за да може всички ние да си вършим работата достатъчно добре. Позволете ми сега да опиша основните пътища на нелегалната миграция. Слайд номер 3. Ето виждате картината. Така стоят нещата. Това установяваме в Frontex. Виждате, че притегателната сила съвсем не случайно, поради всичкото, всичко случващо се в Северна Африка, е точно в центъра. Над 60 хиляди души са пристигнали в Италия и Малта в последните години. Последното пристигане от е, Либия беше на 23 август, така че нещата се подобряват е, вече видимо. Трябва обаче да продължим да следваме, да проследяваме ситуацията много внимателно. Има много рискови фактори. И така. Всички наши е, оперативни дейности в Средиземноморието продължават по един интензивен начин поради ситуацията. И така говорим за 60 хиляди души. Оттам нататък най-големия приток нелегални иммигранти идват през турско-гръцката граница. Броя прекусили границата нелегално се увеличава и натискът на мигрантите е изключително висок там. Що се отнася до Гибралтарския проток, там също има миграционни потоки и потоци и има специална операция на Frontex там. Нека сега да видим какво се случва на източната сухопътна граница. И тук включваме въпроса за Румъния и България. Източната граница започва от Черно море, през Шенгенската зона до Арктическия океан, но всички нелегални прекосявания на границата там са само 1% от всички нелегални влизани в Европейския съюз. Само 1%. Това обаче не е единствения показател, който трябва да разглеждаме. Трябва също да гледаме отказаните допускания и заловените трафиканти. Ако говорим за ролята на граничния контрол в контекста на европейската миграционна политика, виждаме как най-сетне се разнася мита или иллюзията, ако щете, за това, че гранична полиция е единственото решение на, контрол, на, на, на проблема, че граничният контрол е единственото решение. Той представлява само част от решението. Именно заради това са необходими съответните възможности на границите. Но същевременно и в Шенгенската зона, и по външните граници на Европейския съюз, се оказва, че най-големите трудности са свързани с конкретни процеси. Процеси свързани с обежището, с връщането, с репатрирането, реадмисията и прочие. Всичко това изисква едно гладко сътрудничество с трети страни и това сътрудничество е основен елемент. И така, ние винаги сме готови да спомагаме това сътрудничество, но не трябва да се забравят всички останали фактори. Симон Бозотил съвсем правилно черта ролята на Фронтекс. Нашата задача е да координираме и подкрепяме държавите членки на шенгенското пространство, които са подложени на по-силен натиск. Това става чрез съвместни операции от една страна. Знаем, например, за Хермес в Лампедуза, за операция Посейдон на гръцко-турската граница, за съвместна операция Минерва и прочие. Това са по-видимите елементи на нашата дейност и такива операции има непрекъснато, но дейността ни тече непрекъснато и по летищата, и по водни, е, морските граници, и по сухопътните граници. И такива е, и полети за връщане на нелегално пребиваващи се осъществяват поне веднъж седмично. Друг, другият важен елемент обаче е свързан с увеличаването на институционалния капацитет на държавите членки, чрез обмен, чрез е, ясен анализ на ситуацията, чрез обучения, чрез европейски програми за обучение в е, всички държави членки на Европейския съюз, чрез научно-развойна дейност, чрез, чрез търсене на нови решения, включително и технологични, за укрепване на капацитета на държавите членки. Сега говорим за разширяването на Европейския съюз и по-конкретно за влизането на Румъния и България в шенгенското пространство. В тази връзка ще кажа две неща. Първо, вече сме планирали, имаме оперативен план, за прехвърлянето на смените по границите при в конкретния момент на влизане на двете страни в шенгенското пространство. Това изисква конкретни съвместни операции на границите на Румъния и България. Всичко това е вече договорено с румънските и българските колеги. От друга страна, Министър Игаш и министър Цветанов е, ясно подчертаха, че и Румъния и България активно участват във всички дейности и операции, координирани от Frontex. Като се започна от системния пренос и предаване на информация, анализ на риска, обучение, научно-развойна дейност и особено съвместните операции и предоставянето на експерти и технически средства за операциите. Така че България и Румъния са изключително надежни партньори в тези съвместни операции. Господин Босатил спомена и новите разпоредби за Фронтекс, които, надявам се, ще бъдат прияти от парламента следващата седмица. Много благодаря на Европейския парламент, както и на съвета и на комисията за свършената от тях работа. Има един конкретен елемент тук, който според мен ще укрепи капацитета, особено за анализ на риска, а именно това, че Frontex има вече мандат да направи оценка на резултатите постигани от държавите членки и да го за тази цел да използва общата интегрирана система за оценка на риска. И по този начин ще можем да имаме много по-ясна картина за ефективността и капацитета. И разбира се, не трябва да забравяме и описаната от господин Мансервизи процедура. Вече подкрепяме държавите членки чрез специалисти по обучение, лидери на екипи и анализи на риска. Това са основните неща, които искам да подчертая тук. Споделената отговорност, координирането, ясната представа за положението на външните граници и също представата за това, че граничният контрол не е, е единственото решение за е, въпроса е, на, за нелегалната иммиграция. Има и други мерки. Е, граничният контрол е само част от тях. Благодаря за вниманието. Благодаря. Е, много благодаря, господин Лайтен за тези извънредно интересни разяснения относно ролята на Фронтекс, ролята на държавите в сегашните обстоятелства. И нещо, което ми направи впечатление, казахте да не ни оставяйте сами. И Европейския парламент има именно подоб, такова намерение, да не оставя Фронтекс сам на себе си. Знаете, съществуват редица предварителни условия. Координация, сътрудничество с страните членки, пък и с третите страни, от които идват иммигрантите. Това не е нещо ново, но сега напоследък доби ново измерение. Е, и е, необходими са финансови, технически, човешки ресурси, за да може да се решават тези проблеми. От една страна разпределение на правомощията и на ресурсите. Много ясно трябва да се знае кой за какво отговаря. Много ясно всеки трябва да знае своите задачи. И тук идва въпроса за мандатът, който Фронтек ще получи наново в, в скоро време. И без да се бавиме повече, давам думата на господин Видерман, генерален директор на Института за разработване на миграционната политика. Господин Видеман, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, добър ден или добър вечер по-скоро. Ще се опитам максимално да оползотворя двете минути, с които разполагам. Първо, както казаха и колегите, също искам да а, подчертая колко важна и навременна е тази инициатива разширяването на шенгенското пространство е нещо важно за Европа, но също е един деликатен въпрос. Въпрос, който трябва да се разгледа много внимателно, както от техническа гледна точка, а също както и в обществените дебати, от емоционална гледна точка. Като имам предвид колко малко време а, разполагам, първо накрая искам да представя все пак организацията си за тези от вас, които не я познават така щото по-добре да разберете защо съм сред ораторите днес. Международният център за развитие на миграционната политика е между правителствена организация, учредена преди близо 20 години по инициативата на Австрия и Швейцария, в момента състояща се от 14 държави членки, в това число България и Румъния. Основният ни офис е в Виена, имаме и служби в Брюксел, както и в други страни в Европа, в Северна Африка и в Близкия изток. И така, макар и дейностите ни да са глобални, ние сме европейска миграционна организация. Следим случващото се в Брюксел, а много внимателно работим с европейските институции и интересите на Европа и партньорите на Европа са от огромно значение за нашата работа по такъв начин допринасяме за едно европейско разбиране на миграцията. Работим на базата на три основни стълба. Първо, изследователски дейности и документация. Второ, диалози по въпросите на миграцията. И накрая, изграждане на капацитет. По днешната тема присъединяването към Шенген и европейската миграционна политика. Първо, Шенген е нещо много повече от е, въпрос, свързан с миграцията. Но освен на е, е, въпроси на сигурността, Шенген предизвиква и много емоции по време на обществените дебати. Повечето хора, поне повечето политици, вярват, че в дългосрочен план на Шенген е нещо положително. И наистина повечето държави членки на Европейския съюз са съгласни с тази идея. Промените след последното разширяване са пример за това. Присъединяването към шенгенското пространство би, дало, би укрепило интеграцията на България и на Румъния. Би а, засилило не само тяхната економика, но също и на другите държави членки на Европейския съюз, би улеснило движение, свободното движение на милиони хора и най-важно, чрез така наречените компенсаторни мерки, Например, общите визови процедури, общото ползване на шенгейската информационна система и полицейското сътрудничество. Всичко това води до повишаване на нивото на сигурността в присъединяващите се страни, а също и държавите членки на Европейския съюз и Европейския съюз като цяло. И така, въпреки тези положителни резултати и въпреки факта, че и двете страни а, отговарят на всички критерии за Шенген. Някои държави е, все още а, оказват а, съпротива. Има три възможни причини за това реалните или възприеманите необедителни резултати в областта на борбата с корупцията и организираната престъпност в двете страни. Второ, външни фактори, като например евентуално засилване на миграционния натиск върху Европа. И е, трето, вътрешни фактори, най-вече свежащи се до вътрешни, обществени и политически тревоги в съответните държави членки. Нека сега да разгледаме по-внимателно въпроса, доколко е вярно, както често се казва, че освен първия фактор, е, който между другото не е част от изискванията за Шенген, а именно дали е, България и Румъния е, могат да повлияят сериозно на другите два фактора, на втория и на третия, според мен, могат и вече го правят. Нека да се съсредоточим върху втория въпрос външните фактори, миграционния натиск по-точно. Много а, хора смятат, че след, успешните, след успешната операция на Фронтекс в Гърция, Румъния и България ще се прехвърнат в а, следващите мишени за международния а, трафик. Като си имам предвид арабската пролет, несигурността в Афганистан и, и Ирак и сериозните економически различия между Европа и други страни, определено а, има а, повод за такива тревоги и а, определено трафикантите ще се опитат да намерят нови пътища а, към а, Европа. Винаги са го правили. Тук обаче можем да се подготвим предварително. Европейския съюз разполага с необходимите инструменти, за да подкрепи страни в случай на краткосрочни кризи. Такива са по принцип операциите на Frontex. В дългосрочен и средносрочен план регионалното сътрудничество и обмена на информация между отделните страни по въпроса за основните миграционни маршрути е от огромно значение. И в това отношение има много инициативи, както многостранни, така и двустранни. Моята организация подкрепя, например, работната група за Черно море по процеса от Будапешта, където се разглеждат основните въпроси, свързани с Черно море. В това число и миграционни въпроси. Също така очак, участваме и в други инициативи, като например прашкия процес по партньорството за миграцията, както и в други инициативни работни групи на оперативно равнище, както често се казва, подпомага Румъния и България с споразумение, с действията по споразумение за реадмисия. Без да има такова подписано, ние се опитваме да им помогнем. Чрез подкрепата на Европейския съюз и двете страни се опитват да усъвършенстват своите системи за обежище и работа с мигранти. Както казах, това е много важна инициатива за България. Съвсем наскоро бе разработена дългосрочната миграционна стратегия на България, която бе представена от госпожа Маринова, а много навременно действие бе това от страна на България. Нека сега да преминем към втория въпрос, а именно вътрешните политически фактори в някои държави членки, които се противопоставят. Като а, бивш държавен служител, аз съм работил повече от 20 години в Австрийското министерство на вътрешните работи и аз знам от личен опит, че особено по миграционните въпроси, обществените дебати, а понякога и политическия процес се движи повече от емоциите, отколкото от фактите. Особено а, отрицателните емоции обикновено проистичат от а, дезинформация и липса на а, доверие. Не се опитвам а, да прозвуча а, наивно, но можем да свършим много, за да подобрим настроенията в страните си. Вместо да се съсредоточаваме върху най-отрицателните възможни сценарии за развитие, да се съсредоточаваме на отделни абзаци от различни доклади. Вие споменахте доклада на Европол и много други, например. Можем да, защото има такива а, идеи, че може да се стигне до повишаване на организираната а, престъпност. Не, не бива да се съсредоточаваме на тези текстове, да се съсредоточим върху мерките за предотвратяването на това. Да се съсредоточим а, върху действителността, върху положителните аспекти, върху а, ползите от а, наскорошното разширяване на Шенген. Основната отговорност тук е в големите политически партньори в Европа. Мисля, че трябва да се разгледа и този въпрос и този доколко може да се свърши нещо повече от румънските български политици, общества и граждански общества в това число. От тук нататък заседанието ще продължи без превод. Trust the public